Kära ledamöter, gäster och deltagare. Jag är glad att hälsa välkommen... Eh, уважаеми участници, искам да ви приветствам на е, тази среща, този семинар, организиран съвместно от Комисията по граждански свободи и Комисията за жените. Темата на този семинар е борбата с трафика на хора. Перспективи за бъдещето. Би желал да започнем на време, защото а, ще имаме много интересни изказвания, представения. Програмата е доста натоварена. Тук ще чуем много важна и интересна информация за търговията с хора от различни гледни точки, от различни експерти и за начините за борба с нея. Бих искал в началото да спомена три важни аспекта. Първият се отнася до процедурата. решихме днес е, да разгледаме предложението на комисията за директива за борба с търговията с хора. Документ 95 на комисията. Тъй като търговията с хора до голяма степен засяга предимно жените и момичетата, това е тема от компетенциите на Комисията за жените и Комисията за равните шансове. Трябва да се помъчим, да си сътрудничим в разглеждането на предложението на комисията съгласно член 51 от договор. Именно затова решихме и да организираме съвместно този семинар. Като председател на Комисията за жените, аз откривам семинара, а госпожа Кинга Гънц, заместник-председател на Комисията за жените, ще я закрие. Посочили сме, назначили сме двама докладчик, си Анна Хед от групата на социалисти демократи, член на, демократи, член на Комисията за граждански свободи и госпожа Едит Бауър от групата на ЕНП от Комисията за равните шансове. Нашите докладчици съвместно ще ръководят този семинар. Искам също да ви съобща някои изменения. Господин Акила Руис ще бъде заместен от госпожа Гарсия Аранда. Европейската комисия ще се представлява от господин Яко Братински, ръководител на отдела за организираната престъпност към съответната генерална дирекция, който ще замества господина Райнхард Прибе, госпожа Лидия Ер от Съвета на Европа ще замества госпожа Сендиас. И трето, бих искала да помоля всички изказващи се да спазват стриктно времето за изказване. Когато преминем към дебат, ще моля всеки, който иска да вземе думата, да се ограничава в рамките на две минути. Знаете, че има три големи панела, след всеки от които ще има време за въпроси и отговори. Отново ви приветствам добре дошли на този семинар и веднага давам думата на госпожа Ана Хет. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз и госпожа Бауер искаме да ви поздравим най-сърдечно на това следобедно заседание. Надяваме се, че ще почерпите много интересни идеи от него и е, това са идеи най-вече свързани с борбата срещу трафика на хора в Европа и в света. Живеем в 21 век, но все още има хора, които се продават и купуват като роби в Европа, въпреки че преди 250 години робството беше забранено. Това са жертви на проституция, на принудителен труд и изведнъж те получават собственик, е, който трябва да е, на когото те трябва да заплащат дълговете. Хората непрекъснато извършват престъпления в света. Това също е престъпление, грубо нарушение на правата на човека в е, Европейския съюз. Знаете, че правим всичко, е, за да защитим хората от подобни явления. Знаем много добре, че бедността е една от най-важните е, причини за трафика на хора. Търсенето на сексуални услуги, на ефтина работна ръка засилва още повече този проблем. Това означава, че ние трябва да имаме един цялостен подход във всички тези сфери, което означава, че не става дума тук единствено за наказателното право, но и за миграционната, социалната политика и така нататък. Важно е всички държави членки да действат заедно, като хармонизират е, законодателството си в тази сфера. Трябва да укрепим закрилата на жертвите и трябва да споделяме взаимно опита си, за да укрепим превенцията. Радвам се много, че днес можем да чуем много неща от е, личния опит на организации и е, отговорни лица в тази сфера, така че да укрепим е, ролята на трафика на хора и е, търговията с хора в е, законодателството. Благодаря. Така, искам да поздравя сред нас една група от посетители на госпожа Мария Кораца Билт. Окей, okay, до така с това искам да дам думата на Яко Пачински от името на комисията. Благодаря ви много за поканата. За мен е чест да бъда тук от името на Европейската комисия. Е, ние високо оценяваме факта, е, че се радваме на е, продължителната подкрепа на Европейския парламент, когато се минава на по-високо ниво в борбата с, с, с трафика с хора, включително чрез включването на новото законодателство, както по силата на Лисабонския договор, така и при предишния мандат на сегашния парламент, както и сега е, този, тази засилена подкрепа може да се изрази в е, по- е, по-чувствителна роля, е, особено е, по силата на Лисабонския договор и съвместното законодателство. Мисля, че поредицата от теми за днес е много интересна и заради това искам да се съсредоточа само върху въпросите на законодателството, макар че има и други области, които са засегнати в много голяма степен от тази проблематика. Е, както знаете, е, Европейската комисия направи предложение за директива в края на март месец. Мисля, че е много важно да имаме предвид, че е, е, е, е, вече в миналото беше направено законодателство и за борбата срещу сексуална експлуатация на деца. Това всъщност е част от законодателните инициативи за наказателно право от подобен характер преди Лисабонския договор за Сесилия Малстром е, беше приоритетно е, да има предложения колкото е, се може по-бързо и направи предложение месец след влизането в, след като влезе в, на власт Европейската комисия. Е, предложението беше направено миналата година, но е, ние взехме предвид е, и всички подобрения, които бяха внесени в предложението от съвета. Става ясно, че текстът е лисабонизиран също така. Прилага се холистичния подход, преследване на извършителите, защита на потерпевшите, защитата на жертвите е, и се отива далеч отвъд е, стандартното очакване за европейското е, наказателно право, както и въпроси свързани с превенцията на подобни деяния. Ние сме дълбоко признателни на Испанското председателство за ефективната работа по този въпрос от страна на председателството и се стигна до един съвместен подход от страна на съвета. Това се постигна миналата седмица, е, през, е, не, всъщност в петък. И така е, се минава на следващия етап, а именно анализ от страна на Европейския парламент и е, има чудесна основа за дискусия, още повече, че и двете парламентарни комисии са включени и ще могат да се чуят различни гледни точки. ние като Европейска комисия сме удовлетворени от резултата. Знаем, че текста, който ние предложихме, не е претърпял чувствителни промени след дискусиите в съвета. Независимо от това обаче, ние продължаваме да се навяваме, че дискусията в Европейския парламент ще доведе до подобрения. Въпросите, които се повдигнаха в, по време на дискусията, Искам да подчертая три от тях. Първо, въпросите за екстратериториалната юрисдикция поради е, спецификата е, на е, този вид търговия. Извършителите много често са хора, които които, е, е, е, които живеят или извършват деянията извън територията на Европейския съюз, и това трябва да бъде отразено в новото законодателство. Не може да има ортодоксален доктринерски подход и комисията вече реши, че е, трябва да се имат предвид чисто практически точки за ефективното преследване и възможността за, законодател, за засилване на закона. Вторият въпрос е безплатно безплатна правна защита. Всички потерпевши трябва да имат право на безплатни служебни защитници. И нещо, което може да изглежда като досадна бюрократична подробност, макар че има политически декларации, че трябва да се борим с корупцията, че трябва да се подобрят начините по който събираме данни и информация, за да имаме един същински достоен за доверие е, е, подход към това, което вършим, така че все пак е, ние трябва да имаме точни статистики от държавите членки, и е, ще е, се радваме, ако държавите членки не приемат е, това, че трябва да ни подават информация като някакво бреме. Искаме директивата да получи съответен отзвук. Но искам все пак отново да повторям, че комисията е удовлетворена от резултатите и се надяваме, че споразумението между двата законодателни органа ще се постигне в най-скоро време. Знам, че много хора искат да вземат думата и заради това искам да спра до тук. И отново искам да повторя нашата признателност към Европейския парламент за сериозния си ангажимент и за сериозния му ангажимент в този процес. Eh, Благодаря ви. Сега давам думата на представителката на Испанското председателство, госпожа Атина Гарсия Аранда. Здравейте! Аз съм представител на Испанското председателство на Европейския съюз. Искам да благодаря на докладчиците за поканата на комисията и на Сесилия Малстрам за предложението, изготвено по време на нашето председателство. Искам също да благодаря на делегациите в съвета за усилията, които положиха за реализирането на това предложение. до което успяхме да стигнем миналия петък. Тук говорим за престъпления по силата на рамковата директива от 2000 година. Предложението на комисията подема всичко от предложението от април 2009 година. Набляга се на предотвратяването, на преследването на а, потребността да бъде хармонизирано а, националното законодателство на държавите членки, като за подобни престъпления се предвиждат максимални присъди. които бяха засилени спрямо предишното предложение. преди се говореше за реални и ефикасни присъди, но в сегашното предложение на комисията се цели да се всъщност подобри помощта за жертвите. Медицински грижи, психологическа помощ. И особено помощта за малолетните жертви на трафик с хора. Предлагат се също някои специфични мерки по време на разследването и процеса, особено по отношение на малолетните. Искам да привлека вниманието ви върху разпоредбата за освобождаване от отговорност, сприята от съвета – жертвите на трафик с, с хора а, се ползват от тази клауза. Предвидели сме и доста превентивни мерки. описваме и всички услуги в помощ на, на жертвите. Посочва се също така необходимостта да се организират кампании за приобщаване на общественото мнение и за информиране на всички служители, които в един или друг момент могат да бъдат в контакт с потърпевшите. И накрая Ще спомена някои нововъведения в предложението, свързани по-специално с екстратериториалната е, юрисдикция, задължителна за което, към, към което се прибягва прямо граждани, които извършват подобни деяния извън територията на своята държава. При, допускат се е, като доказателства сведения от СРС, както и данни е, от банкови операции. Съда на Испанското пред, председателство беше да се постигне споразумение на равнище съвета. В момента вече предложението е в ръцете на парламент и се надяваме, че ще се стигне добър резултат. Благодаря. Сега давам думата на Белгийското председателство, бъдещото господин Янсен. Благодаря. Искам да благодаря на комисията Либа и комисията за жените, на двете докладчици госпожа, ети госпожа Бауер за поканата за участие в този семинар и за възможността да представя намеренията на Белгийското председателство. Борбата с трафика на хора, на хора е един от приоритетите на нашата програма. Радваме се, че вече има основ... съвета прие основните насоки по предложението за директива миналата седмица. Така че нашия приоритет ще бъде началото на диалога с Европейския парламент – един отворен и конструктивен диалог с него. Бихме желали този диалог да стигне до резултат и двете институции да постигнат споразумение, за да се положи правната рамка на борбата с а, трафика на хора и да се укрепи. Белгия активно а, се бори с а, това престъпно явление. Имаме доста амбициозно законодателство, което защищава жертвите. И възприехме един многодисциплинарен а, подход, а, който включва превентивни мерки, мерки за защита и репресивни мерки и който е интегриран, защото бяха създадени структури, които да обединяват различните служители, работещи в тази област в рамките на борбата с трафика на хора на 18-19 октомври Белгийското председателство ще организира конференция по актуални въпроси и по приоритетите на Стокхолмската програма, както и програмата за действие от 2009 година. Целта е да се е, даде възможност на различни участници в тази борба да се изкажат, които да покажат кои ще са бъдещите проблеми и предизвикателства. На първия ден на конференцията ще се говори за полицейското и правното сътрудничество във вътрешен и външен план през втория ден ще бъдат обсъдени по-скоро въпроси, свързани с защитата на потерпевшите и с предотвратяването, превентивните мерки. Ще бъдат обмислени и общите стандарти за защита на жертвите и особеностите на защитата на малолетните. По отношение на превенцията на ще се наблегне на оценката на резултатите и кампаниите за приобщаване на обществената мнение, така че да може бъдещите инициативи да бъдат по-целенасочени и да се засили партньорството с частния сектор. Това е нашата програма, накратко за 6 следващи месеца и ще се надяваме да успеем да укрепим правната рамка и да задълбочим размисъла по някои е, въпроси на политиката за борба с трафика на, хората, на хора. Благодаря ви. Okay. Добре. Да, наистина аз мога да говоря шведски. Преминаваме към следващия панел. Имаме гости от Европол, Евроджаст и Фронтекс. Моля, нека да дойдат отпред. Така, продължаваме с нашето заседание. Първо давам думата на представителя на Европол Стив Харви. Sorry, I've got the small chair. <laughs> I'm trying to adjust it. Okay. Um, it's nice being so... Много ми е приятно, е, че сме в толкова неформална и приветлива обстановка. Е, доста неочаквано е, но вие всички сте експерти. И, но така или иначе, да, е, ще говоря като пред колеги. Благодаря ви за поканата към Европол да говори пред този семинар за пръв ще говоря съвсем кратко. Европол е организация, която не се фокусира толкова върху законодателството. Ние подкрепяме държавите членки и в този е, смисъл ние сме обвързани е, с националното законодателство на държавите членки и е, решенията и правните инструменти са различни в цяла Европейски съюз. Ние сме агенция за засилване на приложението на закона и сме съсредоточени е, върху разузнаването, координацията и искаме да улесним е, трансграничните операции. Е, като организация и аз лично като експерт експерт, така да се каже, по въпросите на незаконната търговия. Приветствам всяка нова инициатива, която засилва и подобрява борбата срещу незаконната търговия с хора, но всъщност искам да се съсредоточа върху е, по-традиционен аспект на борбата срещу незаконната търговия. Всички те са свързани с полицейска работа и с правораздаване. Едва ли има нова инициатива, е, която може да е, отстрани е, традиционната борба на наказване на лице, което е вече задържано. Ние трябва да задържаме извършителите, ние трябва да преследваме съдебно и да осъщаме тези, които извършват такива деяния. В противен случай никакви указания не могат да се спазват. Ако не задържаме извършителите, тогава нашите усилия е, няма да могат да сведат това явление до нещо управляемо. ние е, всъщност е, трябва, трябва да има една е, враждебна среда, при която трафикантите работят. А те са професионални закононарушители. Те оценяват риска и ако риска е висок, тогава техните операции се прехвърлят в друга среда. Нашата среда е достатъчно враждебна, защото всички трафиканти, които работят на територията на Европейския съюз, продължават всъщност да работят без без особени затруднения. И заради това усилията на държавите членки е, значително се подобриха през последното десетилетие в борбата срещу незаконната търговия. Все още има място за подобрение. Националният отговор е много по-висок, отколкото беше. Има много повече а, е, разследвания национално ниво и сега трябва да преминем на следващо ниво и да има повече стъпки към развитие на трансгранично сътрудничество и международни разследвания. Това може да стане, е, когато е, всички са запознати е, с това, че разследването, което се води на местно, регионално или национално ниво, може да бъде изведено на следващо ниво и може да се извършва и в друга страна или в партньорство с друга страна или страни. Не винаги е, е очевидно още на първия ден, обаче ако не на първия ден, то поне първата седмица, ние като Европол е, трябва да събираме разузнавателна информация от мрежи или лица, които извършват търговия или които са жертви на такава търговия или които по някакъв начин участват в мрежите. Именно тази информация е, трябва да се предоставя на Европол, но и на Интерпол, и на Фронтекс, и на Европол Евроюст. Трябва създадените агенции да е, сътрудничат в разследването е, на трансграничните преследвания и съответно на трансграничните престъпления. Така че ако е, трябва да има по е ефективна борба срещу този трафик, трябва да арестуваме повече трафиканти и това може да стане, когато се събират информация за дейността и за извършителите. Тази, агенция трябва да се, тази информация трябва да се изпраща до агенциите, е, които трябва да идентифицират както извършителите, така и жертвите и в крайна сметка да се стигне до съдебно преследване. Е, ние всъщност сме агенции, които имат публична роля и на, ако определено на място не се знае, ако е, практиците, ако тези, които укрепват приложението на закона, не знаят за нас, а много малък процент от тях знае, че ние не съществуваме, т.е. трябва в много по-голяма степен да се знае как такива организации съществуват на европейско ниво, каква е, е ролята им и че всъщност е, те помагат хората, които прилагат закона на място да сътрудничат помежду си. Аз приветствам всяка инициатива, е, която ни дава възможност да използваме специални е, техники за разследване, особено за разследване на незаконна търговия. От е, дълго време е, е, този, този трафик се гледа като на някакво мистериозно престъпление. Разследването е много сложно, но всъщност трябва да се използват техники, които се използват и при кибер престъпления, и при наркотици, или при тероризъм. Тоест, трябва да има офицери под прикритие, да има послушване на телефони, да има преследване. И защо трябва да има традиционно традиционни техники е, за преследване на традиционни криминални извършители, но те не винаги се прилагат е, при преследването на трафиканти на хора и съответно при техните наказвания и аз не знам защо. Е, но е, аз не знам защо е, този трафик не е приоритет, както други криминални престъпления са приоритет, е, но на подобни форуми ние ще се връщаме редовно, за да кажем как привличаме вниманието на обществеността, както, например, се привлича вниманието срещу незаконната търговия с наркотици. Аз, както казах, ние правим много повече, от когато сме правили до когато, от когато и до сега, но все пак е, имат е, много повече работа. Европол е агенция за укрепване приложението на закона. Ние сме обвързани както с международното право, така и с националната правни системи. Имаме и наше собствено законодателство. Нашата основна роля е да подкрепяме държавите членки. Ние нямаме изпълнителна власт. Ние сме агенция, която подкрепя. Ние е, можем да направим нещо повече, но трябва държавите членки да вземат активно участие, но трябва да има съответните разследвания и, е, трансгранични, и трансгранично сътрудничество. Искам да ви дам един е, пример за законодателен инструмент, е, който се използваше, който се използва сега по-често, отколкото се използваше в миналото съвместни екипи за разследване. Е, само преди 5 години това беше само едно понятие, докато сега е факт. Все повече и повече страни идват в Европол и Евроюст с инициативи за е, разработване на екипи за съвместни разследвания. Е, имаме трансгранично сътрудничество. Фактически служителите работят, за да може разследването да стане много по-ефективно. Има два съвместни екипа за разследване. Европол ги подкрепя Единия от тях е в Великобритания и Румъния, специално за незаконна търговия с деца, е, за престъпления, които се извършват на улица, като например просене. И аз искам да ви кажа, че сега е, просенето е, вече се квалифицира като форма на трафик с хора. И друг съвместен екип, надяваме се утре да се подпише между Великобритания и България, става въпрос въпроса за българи, български граждани, е, които се преследват в Великобритания за джепчийство. Това също се извършва на улицата и това също се квалифицира като е, специална заплаха за е, страните, които участват в такъв трафик. Още повече, че децата са изложени на много голяма опасност. Имаме два съвместни разследващи екипи, екипа, които са изключително полезен инструмент за трансграничните престъпления. Аз е, искам да кажа, че сега ние правим много повече, отколкото правихме преди, на по-високо ниво и по-ефективно. И е, няма само лоши новини, има и хубави новини. Е, ние сме регион, където ставаме все по-ефективни, но все пак е, от моя гледна точка е, все още не е създадена тази враждебна среда, на която е, ще накара извършителите на тези криминални престъпления да помислят два пъти преди да пристъпят към е, такива деяния. Ние няма никога да ги е, спрем, но може би можем да предотвратим е, някои престъпления, ще ги накараме да се замислят или просто да се прехвърлят в друг район, е, защото е, освен това има и, има и друг брой рискови групи, е, които, към които сега са се е, е насочили трафикантите. Аз знам, че те се насочват и към други региони. Очаквам вашите въпроси. Благодаря, господин Харви. Накрая на този панел ще има възможност да задавате въпроси. Сега давам думата на Алара Орел от Евроюст. Трудно ще благодаря ви. За мен е чест да, съм покан... да, съм... да бъда поканен на този важен семинар. Аз съм национален член от Швеция, обаче това е едно съвпадение. Е, това е едно съвпадение, защото аз съм тук, защото съм председател на екипа, който се занимава с, с е, е, е незаконна търговия в Евроюст, а също така и се занимавам в Евроюста с защитата на децата. И съвсем накратко искам да опиша какви са задачите на Евроюст. Може би много от вас вече са запознати с тях. Ние сме е, е, е, Европейската агенция, която се занимава с правно сътрудничество. Ние работим много, в много близко сътрудничество с Европол и Стив посочи някои от връзките между двете организации. Ние се занимаваме с сериозни трансгранични престъпления и се съсредоточаваме върху организираната престъпност. Ние работим е, по конкретни случаи, е, ние извършваме оперативна работа. Ние не сме правна организация, е, която... Ние сме правна организация, която подкрепя практическата работа. Е, нашите задачи са да улесняват сътрудничеството е, между правните органи в държавите членки, но също така и с трети страни. И една, един от основните инструменти в работата ни е координация на операциите и на съдебното преследване в засегнатите страни. Ние обединяваме практиците на срещи за координация, за да може страните, които се занимават с конкретни случаи, се срещат или в Хага, или в държавите членки, за да могат да обсъдят тежки случаи. Е, ние сме и център на експертни познания по международно сътрудничество. Ние организираме и е, срещи за най-добрите практики в различни области има е, доклади, които могат да се прочитат по всякаква форма на незаконна търговия, престъпления срещу деца. Можете да ги видите тук пред залата. Има и информационен бюлетин, който беше публикуван съвсем наскоро и който можете да прочетете вече днес. Резултата от прилагането на новата директива е, че Евроюст получава по-добра възможност за преследване на е, деянието е, трафик е, с човешки хора. Е, този трафик се квалифицира като нова форма на експлоатация. Е, минималните и максималните присъди също са нещо ново. И мисля, че най-важното от всичко е, че съдебната практика вече няма да се основава само на териториален принцип и на е, активната личност, но също така и на пасивната личност. Бих искал да, благодаря, да, да отбележа, това не е включено в директивата, но в случаи, е, при които има стълкновение на съдебна практика, тогава Евроюст е, разполага с инструментариум, за да реши тези проблеми е, може би изглеждаме меки, но всъщност ние е, следим отблизо организираната престъпност. И заради това искам да се спра сега на оперативната работа в останалата част от своето изказване. Ще се спра на един случай във Франция. През 2004 година е, френските власти започнаха разследване за въоръжен грабеж, който беше извършен в Южна Франция. И те откриха, е, че е, организирана престъпна група, от която хиляда жени участват в цяла Европа. Е, и въоръжение грабеж е срещу три проститутки и полицията установи, че има връзка между работата на тези жени и тази група за организирана престъпност. И е, на, е, ръководителя на групата беше в затвора в България, обаче е, можеше да ръководи мрежата си чрез GSM-а си и с факсове от затвора. доста роднини на този мъж. Също бяха в ръководните редици на организацията и всичко се основаваше на семейни разклонения. Една от жените, която беше жертва при въоръжение грабеж, беше също част от организацията. И а, идеята беше, че Жената е, ръководи една клетка е, и е, е а съответно една от нейните близки имаше много клетки, за които тя отговаря. И мрежата се простираше във Франция, Италия, Австрия, Испания и Холандия. Те използваха изключително насилствени методи, е, за е, да може е, да се упражнява контрол върху жените. Дори отвличане на деца, измами, нападения, дори и убийства. И е, е, сменяше се местата на жените между различни градове и е, е, престой им в определен град не продължаваше дълго. Е, има пример. Една от проститутките е, е започва работа на 18 годишна възраст и е, преди да се разруши мрежата, беше работила в Милано, Монпелие, Лион, Ротердам, после пак в Лион и после пак в Монпелие във Франция. През 2007 е, година е, имаше координирана акция между Франция, България и Италия. И е, можем да направим интересно наблюдение специално по този случай. Тези жени, които работеха в така наречената законна проституция, понякога за техните клиенти е, не се знае, те не знаят. Ако не попитат, няма да знаят, а много често е, те и не искат и да попитат. Е, дали е престъпление за купуване на сексуална услуга? Тогава ние не можем да разпитваме мъжете и не може прокурора да докаже това в съдебната зала. И тези жени не са се избрали това занимание доброволно и те не са го избрали по собствена воля. В този случай жените е, просто на сила са били принудни да работят като проститутки. Тъжно е да се каже, обаче е, много често в Европа в момента проститутките са обект на търговия с хора. Само няколко страни са се опитали да направят нещо във връзка с търсенето на сексуални услуги. И акцията е, започна 2007 година и Франция издаде 13 европейски заповеди за арест, което е много ефективен правен инструмент. И при разследването се установи. Не. This one. Sorry. Um, Uh, от 2002 до 2006 година тази престъпна организация спечели 10 милиона. Е, жените е, си задържат 30% от е, доходите, ако са достатъчно продуктивни, групата 70%, а ръководителя на мрежата 20%. Те използват Western Union за банкови преводи. 2 е, милиона и половина са били прехвърлени с Western Union. Те са използвали бизнес структури в България и в други страни за изпиране на парите. А, така че черните пари станаха бели. Франция издаде и заповеди за арести срещу основни фигури в а, тази група. Обаче беше трудно, защото те излежаваха присъди за същия вид престъпления в България. И България заяви, че те не могат да бъдат преследвани, защото а, е, а, е, първото първата присъда е, всъщност покрива и следващото деяние и не могат да бъдат съдени два пъти за едно и също нещо. Е, Евроюст се намеси и Франция се обърна към Евроюст за съдействие. Установиха се формални и неформални контакти между национални членове и други. И е, Евроюст организира среща за координация. Както вече казах, това е важен инструмент в нашата работа. Е, по този начин е, разследващите органи и прокурорите можаха да се срещнат и да говорят. И е, резултатът беше, че Франция успя да покаже и да докаже по време на срещите, че френските престъпления в никакъв случай не са наказани чрез присъдите, които се изтърпяват в България и е, съответно е, заповедите за арест, е, които бяха изпратени в България, бяха прияти. През 2008 година двете заподозрени лица бяха изпратени във Франция и те трябваше да престоят да, да излежат известно време в затвора, за да, за да е, изтърпят престъплението си. Бяха съдени в Франция 2008 и 2009 година беше делото и бяха осъдени на 6 години лишаване от свобода и сега 2010 година са върнати обратно в България, за да изтърпят наказанието си. Е, това е пример за практическата работа на Евроюст. Е, имам информация и за контакти, за екипите, които се занимават е, е, с трафик на хора и контактни точки за защита на децата. Това е, показва работата на Евроюст по защитата на децата. Можете да прочетете това на веб страницата на Евроюст. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожа Лаурал. А сега давам думата на госпожа Ана Кристина Йорге от Фронтекс, моля. Благодаря, аз съм Ана Кристина Йорге. Работя във Фронтекс в Брюсел. Искам първо да благодаря най-сърдечно на комисията и на докладчиците – за това, че ми се дава възможност да говоря по тази тема. Трафикът на хора всъщност първоначално не спада към основните задачи на Фронтекс – но в регламентите от 2004 и 2007 година беше уредено, че ние трябва да се концентрираме върху нелегалната миграция, което дава възможност да се координират дейностите по външните граници в рамките на Шенгенс. Ние се концентрираме върху рисков анализ, изследователска дейност, укрепване на капацитетите и е, всичко това, за да се борим с това явление трафикът на хора. Трафикът на хора е всъщност организирана престъпност. Това е тежка организирана престъпност и попада в правомощията на Европол и националните компетентни органи, но естествено се знае, че жертвите на такива престъпления преминават през шенгенските граници, понякога придружени от трафикантите и по този начин няма достатъчно шансове да действат добре органите за наказателно преследване, ако не координира дейността помежду си. Това беше установено заедно от Фронтекс, а именно когато бяха открити жертви на трафика на хора и е, по този повод Фронтекс извършва и рискови анализи във връзка с миграционните движения по външните граници. Това са е, два подхода, които са много тясно свързани помежду си и естествено това се отразява върху бъдещата работа на Фронтекс. Ние имаме политическа инициатива на председателствата на съвета, на различни форуми бяха изявени тези политически инициативи и естествено ние полагаме усилия да разберем правилно това явление, за което и държавите членки полагат усилия. През 2006 година австрийското председателство се концентрира върху трафика на хора. Тогава обаче нямаше достатъчно съпоставими данни в тази област. Съвместно между, с Интерпол и Европол Фронтекс е, даде е, своя принос при изготвянето на наръчник за е, сравнителни показатели, когато става дума за търговията с хора. И след това бяха поставени основите за шведското председателство, което се занима с темата трафик на хора и с Стокомския протокол вече имаме още още един документ за външните измерения в борбата с трафика на хора. В рамките на този проект си сътрудничат органите за наказателно преследване, Европол и Евроюст. Става дума за документ за укрепване на сътрудничеството в борбата с този вид престъпност. Този документ е ясно формулиран на много ясен език. Агенциите трябва да си съдействат. Това е посочено в политическата част. Фронтекс осъзнава всички тези усилия и в момента се занимава да разработва проекти в тази сфера съвместно с Европол. Испанското председателство взе решение да продължи да поставя акценти в тази сфера, като се концентрира върху жертвите в, на този вид престъпления. Най-често те са малолетни и също така в заключенията на съвета е посочено, че трябва да се направи подходящ анализ на риска, да се събират данни и също така да се извършва разяснителна кампания сред населението. Това са дейности, които ще бъдат предмет на целенасочени съвместни операции е, комисията, е, съветът, а също и агенцията за е, сътрудничество в е, тази област показват извършените рискови анализи от Frontex и Европол. Поема се съвместна отговорност в сферата на превенцията и на трафика на хора на външните граници. Сега какво ще направи бъдещото бългийско председателство. То ще продължи изпълнението на документа, издаден по време на шведското председателство и през октомври 2010 година ще има конференция по темата трафик на хора. Освен това, ние ще работим с ЦИПА, Център за европейска национални политически акции и също така ще има и срещи на министрите, на които ще се разглеждат важни теми, като например повишаване на съзнанието на европейските граждани по отношение на изпълнението. Също така така ще има и политически инициативи за повишаване на ефективността на този вид мерки. След това ще се извърши рисков анализ на Frontex в рамките на пилотен проект, свързан с транспонирането на основните показатели от наръчника за данни, свързани с трафика на хора на Frontex. След това, заедно с Европол е, са е, събрани данни за е, най-важните показатели и са уточнени резултатите. Става дума за ключови индикатори, за данни които са годишни, които отразяват трафика на хора. Също така има и данни е, свързани с настоящата ситуация и е, подобряване на е, обмена на информация между Европол и други организации. Освен това, в последно време се изготвят рискови профили на жертвите на трафик на хора и при това се изхожда от съпоставими данни от 25 е, държави членки от 2008 година. Прави се преглед на ситуацията в е, сферата на трафика на хора в Европейския съюз. Освен това се показва кои са най-често срещаните националности, които са изложени на опасност да станат жертви на трафик на хора в Европейския съюз. И съвсем ясно се посочва в кои страни се срещат най-много жертви. Естествено се показва, че има все още много проблеми в Европейския съюз, например за изготвяне на а, унифицирани дефиниции а, и а, също така може да се каже, че понякога това явление а, не получава достатъчно влияние, поради, внимание, поради което а, се получават такива разминавания, но а, може да се каже, че органите за наказателно преследване в Европейския съюз изготвят профили на трафик трафикантите на хора, които е, всъщност е, съдържат важна фонова информация за е, компетентните органи по първа и втора линия, first line, служителите са всъщност най-важните те се занимават с потенциалните или действителните жертви. Те могат да им окажат помощ, без значение дали влизат или излизат от дадена страна. Освен това, Фронтекс разработва специални мерки за обучение, които са насочени към изпълнение на директивата за борба с трафика на хора, закрила на жертвите, редовни обучения на държавите членки трябва да бъдат организирани, за да могат да се, да се предлага достатъчна закрила на жертвите, също така и обучение на служителите на Фронтекс. Фронтекс работи също и с СЕПАЛ Искам да добавя и още нещо накратко във връзка с работата на Фронтекс. През февруари 2010 година комисията представи предложение във връзка с преработването на регламента за Фронтекс. Това е нещо, което ще се решава в процедура по съвместно вземане на решения, т.е. ще бъдат включени съвета и е, парламента. И тук е важно е, едно да се подчертае, което е свързано с трафика на хора и вероятно представлява интерес за вас. Всички вие знаете, че в момента Frontex не може да обработва лични данни, обаче е, това беше вече засегнато от моя колега от Европол във връзка с значението на обмена на информацията и това се отнася особено за трафика на хора. За установяване на потенциалните жертви на търговия с хора или на потенциални извършители е много важно. Европол и Евроюз на първо място, но и националните компетентни органи да имат достъп до такива данни които се събират при операции на Фронтекс. Естествено, при разискванията тук в парламента ще бъде важно да се помисли и за това, че Фронтекс от една страна може да използва и се нужда от такива данни за целите на собствената си дейност, за изготвяне на по-добри рискови анализи, но естествено и за провеждане на още по-целенасочени операции. Ест Естествено, тези данни няма да се използват за наказателно-правни производства и няма да се съхраняват за тези цели. Естествено, Фронтекс ще има нужда да обработва такива лични данни и да ги предава на компетентни национални или европейски органи, които след това ще могат да извършват разследване или да възбуждат наказателни производства. Благодаря ви. Благодаря. Това беше много интересно. Този панел беше много интересен. Сега предлагам да започнем въпросите и отговорите. Припомням на всички, които искат да зададат въпроси, да спазват времето от две минути, за да може всички да се изкажат. Госпожа Ана Гомеш. Благодаря ви. Благодаря ви за тази инициатива, за това, че сте поканили тези експерти пред нашите две парламентарни комисии. Бих искала да задам въпрос. Може би трябва да се обърне към някои от участниците в останалите три панела. Знаят ли дали има специална група от хора в неравностойно положение? Е, всъщност говоря за бебенц които често са жертва на търговия под прикритието, под е, перверзното прикритие на международни правни инструменти, като например международно осиновяване. Е, имаме един е, случай Господин Ави спомена за споразумение между Великобритания и Румъния, но също така и споразумение с България. Аз мисля, че това покрива много страни. Искам да разбера дали можете да ни кажете нещо е, от тази гледна точка. Е, понеже е, говорим за организирана престъпност, за организации, е, които са, пригаждат много добре към риска и които откриват е, чудесно правно прикритие. Какво се случва е, в такъв случай? Искам да задам още един въпрос. На предишния панел стана въпрос, че е необходимо в директивата да се включи екстратериториална юрисдикция. Имаме случаи, при който европейски граждани участват в опити за търговия с деца от други страни. Е, е, имахме случай, е, който не беше европейски, а американски или случай в чат с деца, е, които първо не са учат и изобщо не са сираци. И защо чухме за случаите, обаче съдени ли са деца за това, че, э, лица за това, че са участвали в такива мрежи? Бихте ли казали нещо по този въпрос? Vi gör så att vi ställer några frågor, vi ställer några frågor och sen så får podiet svara. Предлагам да групираме няколко въпроса, за да може после а, а, гостите да отговорят. Силвия Коста. Си, ehm, ringrazio мулто. Благодаря за вашето изказване. Имам три въпроса. Първият Всички знаем, че тази директива е много важна, но не е важно да се хармонизира директивата от 2004 година, която задава правната рамка и основните условия за борба с трафика на хора Предвид случващото се и в моята страна и, другаде, е, става ясно, че европейските и националните институции трябва да засилят сътрудничеството с неправителствените организации, някои от които от години насам успяха да натрупат доста богат опит в борбата с трафика на хора и в сътрудничеството с силите на реда. Мисля, че че би било добре усилията да се координират и трето, тук се говореше за важни инструменти за борба с трафика на хора. А, знаете, че в някои страни, като моята, се, малко се тръгна назад по отношение на подслушването, използването на специални разузнавателни средства. Но не бива да забравим, че тук говорим за престъпни организации, които извличат печалби от интернет? Има ли и други инструменти за борба с такива организации? Донаме lämnar jag ordet till fru Cornelia Ernst. Ja, Das erste Първото, което трябва да посоча във връзка с казаното от колегата от Frontex, мисля, че трябва много ясно да правим разлика между трафик на хора,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 по член 2, който имаме тук в проекта, където наистина става дума за търговия с хора, с цел експлоатация, злоупотреба, упражняване на насилие и така нататък. Тоест, това са действия, които са насочени в посока трафик на хора. От друга страна, незаконна миграция. Аз мисля, че има много голяма разлика между незаконна миграция, трафик на на хора и търговия с хора. Как искате да отграничите всички тези понятия? Това е първия ми въпрос. И второ, за просията. Тук могат да се посочат много неща. Аз искам само да кажа как ние действаме, когато бъдат използвани деца за просия от техните родители. Как всъщност трябва да санкционираме такива родители? това много ясно е посочено като експлоатация. Имам предвид е, такива действия, но какво ще бъде изискуемото наказание в случая? За мен е много е, проблематичен този въпрос, е, като се има предвид, че напоследък случаите зачастяват. Брита Томсън. Благодаря ви, благодаря ви за изложението. Аз искам е, да, да видим какви са исканията към службите. В последния панел чухме, че е, ще се каже е, е, какви услуги ще бъдат криминализирани, ще бъдат квалифицирани като престъпление и е, представителката на Евроюст е, е каза, и след това въпросът е към нея, вие казахте, че ще бъде много трудно да се криминализират клиентите е, в рамките на свободна проституция, при положение, че те не питат е, е, дали проститутката е обект на трафик или не. Но дори и да знаят, ние не можем да им забраним да използват жените, защото при много опити в моята страна, в Дания, на клиентите се казва, че тези жени са обект на трафик. Те казват, мен това не ме интересува. И е, в, ние разгледахме и цели райони в Амстердам. Е, това е индустрия на проституцията. Те изобщо не питат такмо обратното. Затова как смятате, е, че може да се промени законодателството, така че клиентите да бъдат преследвани, защото точно това е положението в мнозинството от европейските страни. Eh, Папанколау, благодаря най-сърдечно за тази много интересна информация, която предоставихте. За нас това е много голяма помощ. Ние по този начин получихме по-вълна представа за ситуацията и разбрахме, че проблема наистина е много сериозен. Днес, именно днес, беше публикувано едно световно изследване на ООН. Става дума за доклад, в който са обобщени данни от 155 страни. В тази връзка аз имам един въпрос, който е така малко по-широко формулиран от този на колегите. Там а, се посочва една следната информация. Присъдите в повечето от тези страни при 100 000 души Значи на 100 хиляди души се падат една и половина осъдителни присъди, което означава, че трябва да я увеличим нашите усилия и проблемът е, какъв е тук? Той от структурен характер ли е? е? Имам предвид структурите в държавите членки в Европа или може би ще трябва да е, се вземе предвид и политическата воля? Съществува ли политическа воля за преследване на такива престъпления? Може би трябва да се обърнем към колегите от националните парламенти, които да се занимават по-подробно с този аспект. Herr Бронс, ordet Хал Браунс. Благодаря, госпожо председател. Търговията с хора е нещо различно от обикновена економическа дейност, но всъщност това е кратка, екстремна форма на е, е, съвременния капитализъм. Човешките същества се превръщат в обект, те са основен економически източник. Е, и всъщност съвременният капитализъм вече няма никакво състрадание към човешкото същество по същия начин, по който трафикантите. Незаконните трафиканти и економическа миграция и изнасенето на производство там, където работната ръка е най-ефтина, това е част от едно и също явление. Е, всъщност, човешката търговия в най-конкретния смисъл е клим... зависи от климата, където ще се разработва този трафик и трябва да се променя съответно този климат. Е, мисля, че един от преждоговорившите, е, дамата от Frontex, има конкретни страни, откъдето произлизат е, жертвите и аз предполагам, но не знам, може би страни, където има ниски заплати, които не заявяват, че разликата за плащането е различно на един и същ пазар на труда. Не знам дали специални групи от населението също са източник на жертви. Според мен е много ясно, че в Шенгенското споразумение и по-специално при удалечаването на границите се улеснява работата на трафикантите на хора. Фру Едит Бауер, ваше год. Едит Бауер. Благодаря ви за предоставената ми възможност. Аз също искам да благодаря за направените изказвания. Аз е, имам доста въпроси, но ще задам само три кратки въпроса. Е, какви са настоящите е, оценки за обема на трафик в Европейския съюз? Искам да разбера нещо повече и за новите тенденции. Има ли някакви нови тенденции в търговията с хора? Защото последния път, когато говорихме по този въпрос, тенденцията беше е, е, е, търговия на пазара на труда. Как стоят нещата сега? И третият ми въпрос е свързан с, с търговията в рамките на Европейския съюз. Какъв е обема, какви са цифрите, какви са корените, какъв е тип е, търговия с хора в рамките на Европейския съюз. Защото аз е, имам усещането, че всички наши усилия са насочени към е, борбата срещу трафик от трети страни и може би не работим достатъчно вътре в Европейския съюз. Благодаря ви за отговорите. Tack så mycket. Och så sista frågan då till fru Джименсес. Ваше год. Благодаря. Последния въпрос на госпожа Хюмас. Благодаря ви много за изключително интересните изказвания, презентации. Аз като член на Комисията за жените работя по темата за защитата на жертвите. Независимо в коя държава се намират. Мандат за защита. Нека не забравяме, че вече има директива за посветена на жертвите от, на трафика с хора. Моят въпрос е следният. Виждам, че се цели една амбициозна програма за защита на всички жертви на трафик с хора. Смятате ли, че тази директива наистина ще гарантира защитата на жертвите? Защото в случай имаме и а, нападатели, мрежи, трафиканти. А, какво се прави по отношение на обратната страна на престъпниците. Благодаря за всички тези интересни въпроси. Преди да дам думата на участниците в панела, аз също бих искала да формулирам един въпрос. Как според вас бихме могли да подобрим събирането на данни на европейско равнище и дори на световно равнище, защото наистина, ако искаме да постигнем добри резултати, трябва нашите данни да са по-надежни и по-добре да сме осведомени с ситуацията във всяка една държава членка. И искам да коментирам нещо за Frontex. Говорихте за подготовката на служителите във Frontex. Ще се включи ли в тази подготовка специално обучение за жените и децата, защото там има наистина много конкретни, специфични проблеми. Сега давам думата на тримата участници в панела. Първо Лаурел от Евроюз. Со, так, я веля <clears throat> att svara по свенска, я Благодаря. Ако искаш да. Благодаря за възможността да говоря на шведски. Ще започна с отговор на последния въпрос. Европол може да събира данни на равнище разузнаване. Държавите членки се обръщат към Европол винаги, когато има такава възможност, особено като а, база данни. И в това отношение това е един чудесен инструмент. Съществува и група за анализ на информацията в рамките на Европол, която върши много добра работа. Ние в Евроюст решихме да събираме данни а, от съдебната система, които ни се предоставят от държавите членки. Това също би трябвало да бъде ефикасно оръжие за борба с този вид престъпност. По отношение на осиновяванията. Доколкото знам, не, няма случаи на осиновяване като претекст за трафик с деца. Е, необходимо е законодателството да бъде упростено, например, по отношение, например, на разрешенията за прибиваване. Понякога различията между националното законодателство на държавите членки позволяват, улесняват прехвърлянето на хора от една държава в друга. Имаше и въпрос за ползвателите на услуги. Ако се накаже клиент, който ползва сексуални услуги, а, а, това може да стане в случая, ако а, има такова законодателство и съответния клиент е в течение на него. А, говорих с един прокурор, където има такова законодателство, пита го колко души са осъдени на база на тези разпоредби и той ми говори, че няма нито един осъден. Така че може да се запитам има ли полза от подобно законодателство. По отношение на легалната проституция. В някои страни обаче 80% от жените, които работят в рамките на така наречената законна проституция, са жертви на трафик, трафик с хора. То е само една а, пета не, се, не биват експлуатирани. И, и тук ще кажа нещо лично, не като представител на Евроюст. Смятам, че мисля, че ако изцяло се криминализира ползването на сексуални услуги, това ще бъде една крачка. Е, по отношение на заповедта за защита не съм в течение. Но за да има е, хармонизация, но трябва да има хармонизация, защото е много важно условията на защита да са еднакви навсякъде във всички държави членки. Благодаря, господин Харви. Okay, hopefully I've... Да, надявам се, съм си записал всички въпроси, така подред бебетата. Има доста разследвания във връзка с търговия на жени, които са бремени с намерението е при раждането децата да им бъдат отнети и да бъдат използвани за осиновяване. Това не се квалифицира като трафик, обаче това е област, при която някои от групи от трафиканти са се съсредоточили. Е, има много висока възвръщаемост, защото има много двойки, които се надяват на осиновяване и са готови да платят много пари, за да получат детето, което искат. Още веднъж тези трафиканти използват ранимостта на конкретни индивиди. Така че търговия за незаконно осиновяване съществува, обаче не се квалифицира като трафик в Европейския съюз. На второ място а за хармонизирането на законите не мога да кажа нещо повече, обаче ако организирани криминални групи използват разликите в реакцията, отново казвам, трафикантите, престъпните, професионалните престъпници гледат на Европейския съюз, гледат на европейския пазар като на много доходен пазар и пак казах, в Европейския съюз средата не е достатъчно враждебна в всички страни. Много често има липса на законодателство или просто е, има пропуски в законодателството. Сега, диалог с неправителствените организации, е, това е фундаментално. Аз съм е, е, е работил като правник е, в повече от 30 години. Е, разследването е много важно и успешното разследване, както и преследването, не могат да се проведат независимо от неправителствените организации гражданското общество. Агенциите за е, укрепване на приложението на закона не могат да се борят сами с този трафик. Ние трябва да работим и с други агенции, и с други институции. И моят опит показва, е, че тези, които се борят срещу трафика в целия Европейски съюз, са чудесен пример за това как правните органи работят чудесно с неправителствени организации, е, както с неформални меморандуми за разбирателство, както и против протоколи, които са правни споразумения. Гражданското общество трябва да има доверие върху това, е, което е, полицаите получават като данни и съответно те имат доверие в неправителствените организации, когато се говори за жертвите. Интернет е, е, е начин за подкрепа на, на трафика и зависи от е, законодателство, зависи от е, квалификацията и как е, се прихваща комуникацията. В много страни това прихващане зависи от това по какъв начин се изпращат данните в интернет. Не може да се пренебрегва интернет като средство за комуникация между групите за трафиканти или много често трафикантите са много късогледи. Е, е, въпросът стои при е, киберпрестъпността. Във всички случаи ние трябва да се обърнем за помощ от тези, които се занимават с киберпрестъпност. Трябва и закона да бъде засилен. Застава и въпроса разликата между трафика с човешки същества и нелегалната търговия. Не може да има ясна граница между тях. Ние не можем да разследваме едни престъпления без да знаем какво става в друга среда и от другата страна. И това е свързано с въпрос номер 3. Ние трябва да знаем, че трафика съществува и то трансгранично и това е свързано и с пазителите на границата, особено на границата Шенген. Те работят с най-различни форми на престъпност. От моя опит, от работата ми с колеги в много страни, съм се убеден, че не може да се фокусират само върху един вид престъпление. Е, те имат много широко разбиране за заплахата, е, за заплахата от организирани групи, е, които искат да улеснят незаконното влизане на престъпници и защо на хора, които са обект на, на, на, на трафик. Просенето, това е много хубав въпрос защото много, е, да, цитира се и участието на родителите. Е като пример, разследването, което ние подкрепяме между Великобритания и Румъния за трафик основно на деца от ромски происход и е, това е свързано с въпроса е, на колегата от Великобритания за определени групи от населението. Родителите много често участват в търговията с детето. Те или получават комисионна, или съответно получават възнаграждение от използването на детето. Или самите родители участват лично в трафика, т.е. те са трафиканти. Е, така че виждате какви са затрудненията и предизвикателствата пред разследващите органи, за да получат е, свидетелско показание от дете жертва при положение, че самите родители са извършители на трафика. Кое дете ще каже нещо против собственици родители? И дори да има някакво чувство за независимост, в такъв случай детето, в този случай, детето е под много висок натиск, за да може да си остане при семейството, да не се откъсва от семейството. Миналата година бях в Великобритания по една специална операция. Имаше едно дете беше идентифицирано като потенциална жертва на търговия, беше е, заведено на, на, на запазено место и то скочи от втория етаж е, е, извън всякаква закрила, за да се върне към трафикантите, към собствените си роднини. Как да се справяте с жертвите, ако те не искат да сътрудничат с вас? Е, деца, които са обект на търговия на собствените им родители, са е, пример е, за това как децата са жертви и от, от, от, от гледна точка на децата. Сега за търсенето, за искането, аз няма да се спирам на това, обаче обикновено това е мотор за трафика. Въпросът е много слож. Сега дали да се криминализират клиентите на сексуални услуги, лично аз смятам, че това е много трудно трудно. А, а, има много. А, из, изобщо трябва да се засили работата на правоздавателните органи, разследването, преди да бъдат изправени всички пред съда. Жертвите са жертви. Да. Жертвите е, е, на, са източника на економическа търговия, на, на економическа изгода, разбира се, Разбира се, че трябва да се промени климата, обаче при сегашния економически климат имаме много сериозни проблеми. А, е, дали има проблемни групи от населението? Преди 5 е, години е, имахме карта, откъдето ставаше ясно откъде идват жертвите. Обаче тази карта вече не е въжи заради Шенген и те, и това улеснява свободното движение, улеснява и увеличава трафика на хора. И вече не може да се каже, че жертвите идват от тази страна или от тази специална група от населението. Миналата година водихме разследване да, добре. Има граждани на Великобритания, които изнасят граждани на Великобритания в скандинавските страни за трудова експлоатация. Обаче много често им, трафикантите ни заблуждават. Има жени с университетско образование, които говорят два-три езика, могат чудесно да се държат в съвременния свят, обаче са обект на трафик ежедневно, защото трафикантите намират слабост тежестта на жертвите и съответно ги използват. Мисля, че трябва да спра до тук. Благодаря. Сега госпожа Джорджи има възможност да отговори на няколко въпроса. Благодаря. Изоставаме от графика с времето и за това ще бъда съвсем кратка. Фронтекс се занимава изключително с граничен контрол. Аз няма да говоря сега за разследвания и други подобни неща. Както казаха колегите, между двете ситуации Трафик на хора и нелегално преминаване на границата и миграция няма директна връзка, обаче хора, които влизат незаконно в страната в рамките на трафик на хора, естествено, това е така, защото те не влизат с редовни документи в страната и всъщност доброто в европейското законодателство е, че жертвите на трафика на хора могат да се ползват с защита, например, чрез разрешение за престой. Естествено, аз трябва да посоча, че е много важно да се извършва обучение на служителите от гранична полиция. Тук Контролните органи от е, гранична полиция трябва много бързо да могат да разпознават дали имат на среща си жертва на трафик на хора тъй като а, е, проверките не а, е, траят много време и трябва за кратко време да се разпознае потенциалната жертва. По тази причина тези контролни органи от гранична полиция трябва да бъдат много добре обучени, да разполагат с информация а, е, за типичното поведение на потенциалните жертви на трафик на хора и всъщност за отличителните им характеристики, за да може да се види какво точно трябва да се направи, ако съществува основателно подозрение, че лицето е жертва на трафик на хора. И при обучението, естествено, ние се концентрираме върху лица, които са обект на особена заплаха, например малолетни лица без предружител на е, лицето, което е, има правомощия за тяхното възпитание. Тук по време на Испанското председателство бяха направили доста неща, но, както ви казвам, това са много тежки ситуации, с които трябва да се справяме по външните граници. По много от нещата, които бяха посочени тук, ние нямаме правомощия. Това е. Благодаря. Благодаря. Искам да изкажа сърдечна благодарност на ораторите от първия панел. Преминаваме сега веднага към втория панел. Моля представителите на ФРА, ИЛО и е, Съвета на Европа да дойдат отпред.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 благодаря. Преминаваме сега към втория панел. Информация за превенция в борбата с трафика с хора. Малко сме позакъсняли, затова искам да започнем директно и да дам думата на представителя на Агенцията по основни права Йоанис Димитра Кополус. Благодаря, благодаря за поканата. Благодаря ви за това, че давате възможност на нашата агенция да се изкаже пред този важен семинар. Основната цел на нашата агенция е да даде е, свидетелски показания и да оказва съдействие на държавите членки по основни въпроси, като например търговия с е, хора, съвременно робство и груби нарушения на основните права. Агенцията е създадена 2007 година и в началото започна работа с разследване по е, търговия с с деца. И ние определихме определени критерии е, като е, част е, от критерии за определяне на данни, които да бъдат съпоставими и които да бъдат на разположение на всички. От гледна точка на търговията за човешки вещества, критериите, които се развиват от агенцията, откриват, покриват четири основни области. Идентифициране на жертвите, защита на жертвите, преследване на извършителите и превенция на трафика. И тези критерии е, се прилагат и беше изготвен доклад през юли миналата година за търговия с деца. Отвън е доклада. Ще ви запозная с някои от резултатите. Идентифициране на жертвите е един критерий, свързан с е, съществуването на механизъм за събиране на данни, както тук още беше казано, е, който да се основава на разбираемо определение за трафика, който да включва трафик за сексуалност сексуална, економическа експлуатация, незаконни дейности, насилствени бракове, е, осиновяване на деца и така нататък. Е, нашите изследвания показаха, че в 8 държави членки има специални механизми за събиране на данните и три още страни сега развиват такъв механизъм, в допълнение на което някои от данните се събират или от полицията, или от граничните органи. Е, по втория показател е, за настоящия брой на деца, които са идентифицирани като обект на търговия, е, за форми на трафик, възраст, пол, форма на трафик, инвалидност и така нататък. Това е обикновено свързано с други престъпни дейности, като например проституция или контрабанда. И по този начин оценката на трафика много трудно се осъществява и Европол в доклад от 2007 година е, говори за това, че традиционният трафик, като например за трудова експлоатация, обикновено не са приоритет на правната защита. Докато Европол посочва, че при тази е, търговия има крайни форми на робство. И в някои страни са публикувани цифри за броя на жертвите. Примерно в Великобритания, е, съответният център от април и септември 2009 година има 347 жертви, 70% е, от които са жени е, и 30% от тях са под 16 години. Докато в Ирландия 2009 година има 66 евентуални жертви, като 86% да са са жени, то някои от тях по 16 години. Е, имаме специално обучение за по-силното приложение на закона, но също така и социалните работници и служители в неправителствени организации. Разследванията показва, че различните държави членки обучават по различен начин на персонала и трябва да има ясна стратегия за обучението. А в някои държави членки, четири държави членки, изобщо няма обучение, особено за по-доброто приложение на закона. Защита на жертвите, как точно да се определят жертвите и особено децата. И нашите изследвания показват, че практиката е различна в различните държави членки членки. Повечето от тях прилагат принципа за най-добрия интерес, е, съобразно тяхното законодателство, като например в е, социалната е, служби, например да речем в Англия, в, в Великобритания, се прилага най-уместното законодателство и е, в половината от страните се издава право на престой в някои страни, е, само ако жертвите сътрудничат с полицията и с прокуратурата. Е, много често обаче жертвите нямат възможност да сътрудничат с властите и много често самите жертви могат да станат обект на репресии, ако, ако разследването не успее. В някои страни 2007-2009 година 10 страни изобщо е, нямат статистика за това дали на деца се дава временен престой заради това, че им е, е, дават са обект на търговия. От 2000 до 2007 година 9 страни няма стандартизирана система за децата и в някои страни изобщо няма информация. Е, по отношение на преследването на извършителите има един критерий е, броя на е, преследванията, които са възбудени и нашето изследване показва, че статистиките за трафик с деца се смесват с други деяния, като например контрабанда, проституция и много често се, не може да се приложи този критерий. Обаче все факт цифрите показват, че в някои случаи при търговията с деца е, само в четири страни може тя да се идентифицира самостоятелно, докато в пет държави членки е, няма изобщо е, крайно повдигнато обвинение. В една държава членка няма нито един случай на търговия с дете, нито преследван, нито пред прокуратурата. Тоест няма нито Имаме резултати от Великобритания, от 406 арестувани, 67 са обвинени в търговия, не специално за деца, докато други са осъдени от 9 месеца до 11 години. И е, изследването показва, че има големи разлики между държавите членки. Мнозинството от държавите членки е, дават право на жертвите да искат компенсация, е, но трябва да има граждански иск. Имаме специал... Нямаме данни е, за сумите, с изключение на Холандия. Е, там е, компенсацията е по-скоро изключение, отколкото правило. И накрая по превенцията на търговията с деца, резултатите показват, че всички държави членки са, има дейности е, за привличане на вниманието. Е, някои от тях не винаги достигат до потенциалните деца жертви. Е, много е, страни има страници в интернет, където се публикуват данни, но само 11 страни използват в 106 000 гореща линия в Европейския съюз. Плановете за действия са различни, трябва да се събират специфични информации, те винаги са на лице. И в заключение искам да кажа, че е, по предложение на комисията за нас това е значителна стъпка към борбата срещу трафика и защита на жертвите. Член 7 е, на предложението е, за непреследване и е, неналагане на наказания на жертвите трябва да се препоръчват, защото това е значително подобрение и формализираната политика за ненаказване е важна мярка, за да може жертвите да вярват на властите и да бягат от влиянието на трафикантите. Трябва да се оказва и подкрепа на е, жертви от 12 до 14 деца е, от 14 години. Определението на трафик в член 2 е значително подобрение, защото се включва и експлуатацията, и просенето, а също така и изваждането на органи. Освен това има и специални форми на трафика, които засягат децата, особено чрез осиновяване. В контекста на разширените правомощия на Европейския съюз след приемането на Лисабонския договор, е, предложението за директива е много важно, е, защото е, трябва да има е, временен престой за жертви, особено при страни от трети деца. Това е края гален камък за ефективната борба срещу престъпността. И когато се идентифицират деца като жертви, обикновено желанието им да сътрудничат с властите обикновено почти не съществува. Ние искаме да подчертаем, е, че жертвите ще повярват на властите и ще избягат от трафикантите, е, само ако са сигурни, че ще имат право на престой. Европейския е, съюз е, показва, е, че при преговорите е, за убежище е, трябва да има по-висока степен на защита на малолетните, особено тези, които са обект на трафика. И накрая в член 19 има клауза за доклад. Комисията трябва да изготвя такива доклади възоснова на информация от държавите членки. Работата ни показва, че борбата с трафика не е свързана с прякото транспониране на законодателство, а по по-скоро с приложението му на място. И заради това може да се иска от комисията да вземе под внимание всички информация от Европол, Евроюст, Фронтекс, както и е, факти, които се показват от неправителствени организации. По този начин е, член е, 7 от е, директивата е, е, има, изисква събиране на, на правдоподобни статистики и по този начин ще могат всички участници в процеса да работят по-добре, включително и нашата агенция. Like... Благодаря. Сега искам дам думата на представителката на МОД, госпожа Беата Андрес. Тя отговаря за специалната програма за борба срещу принудителния труд. Международната организация на труда осъществява много пространна дейност в тази област и затова очакваме с нетърпение доклада на госпожа Андрес. Госпожо председател, благодаря, че ми предоставяте думата. Уважаеми дами и господа, уважаеми депутати, за мен е чест да участвам в това важно разискване. Става дума за разработката на нова европейска директива за превенция и борба с търговията с хора. Искам да благодаря на организаторите на този семинар за това, че давате възможност на представител на МОД да предостави своето становище във връзка с предложената директива. Бях помолена да говоря за превенцията, за събирането на информация и за мониторинга върху подобна политика. Първо искам да направя някои бележки от общ характер. Ние приветстваме проекта за нова директива и също така ние е, сме е, сред подписалите на съответно писмо, което е представено на е, пред компетентния орган. МОД смята, че комисията и парламента наистина трябва да противодействат на всички форми на трафика на хора. Съществува рамково решение на съвета с което бяха постигнати много успехи на европейско равнище. Бяха сближени националните законодателства, така че се изпълнява дефиницията за трафик на хора от протокола от Палермо. Бяха идентифицирани много случаи на жертви на трафик на хора и бяха възбудени съответните наказателни преследвания. Но въпреки тази хармонизация на законодателството, броят на случаи случаите на преследвани е, лица е много по-нисък, отколкото броят на жертвите. За 2005 година по оценки на МОД около 570 хиляди души са били жертва на принудителен труд в индустриалните държави, в развиващите се економики е, се среща особено това явление. 43% от всички жертви на трафик на хора се използват в е, комерциалната сексуална индустрия, около 47% е, са жертва на економическа експлоатация и на сексуална експлоатация. времено повечето жертви са жени и деца, но много мъже също е, е, стават жертва на трафика на хора, като тук е, е много трудно да им се предостави помощ по програми за закрила на жертвите. Ние искаме да дадем нашия принос за идентифициране на наказателното преследване. Първо има минимални правила за дефиниране на престъпленията и наказанията в сферата на трафика на хора. Прусият също трябва да се причисли тук, когато е на лице принуда предвид конвенцията на МОД Второ, в директивата се подчертава компенсиране, обещетение на жертвите. Експертите, които се занимават с тази, експерти, които се занимават с тази материя, установяват, че има пряка връзка между наказателното преследване и закрилата на жертвите. И трето, Установяват се механизми за противодействие на този вид престъпност и се поставят приоритети във връзка с престъпленията, свързани с трафик на хора. Важно е да се признаят тези успехи. Аз искам сега да се спра в частност върху данните за принудителния труд. Конвенцията на МОД 929 за принудителния труд беше ратифицирана в Европейския съюз, обаче продължават да съществуват проблеми е, във връзка с ясното различаване, расното разграничаване на принудителния труд е, и експлоатацията при тежки условия. Днес е, се използва дефиницията от протокола от Палермо, обаче не се определя точно как точно трябва да се квалифицира принудителния труд. Ако тук трябва да се направи ясна разлика, ясно разграничаване между експлоатация и е, принудителен труд. Тук е, трябва да се създадат ясни правни дефиниции. Освен това, трябва да се водят и разяснителни кампании, защото няма да постигнем успех в противен случай Тоест, липсата на ясни дефиниции е, е много голяма слабост в тази сфера, но това се отнася и до събирането на данните в проекта за директива поздравявам специално, приветствам специално някои членове, свързани с свидетелски показания на жертвите. Тук много често тези жертви са подложени на натиск, оттеглят показанията си или дори не се осмеляват да подадат сигнал пред компетентните органи срещу тези, които ги експлуатират. И тук ИЛО трябва да излезе на преден план с своята дейност. Трябва да се ограничат ясно правомощията на инспекциите по труда, защото в крайна сметка е, тези органи също могат да участват при е, събирането на данни за експлоатация на хора. А що се отнася до полицията, е, полицията трябва да има заповед за извършване на е, следствени действия, за да може да се намеси. Също така трябва и е, работодателите в рамките на превенцията да съдействат в по-голяма степен на компетентните органи. Има най-различни форми на труд, също и на домен труд е, и той също трябва да се контролира от инспекциите по труда. Важно за МОД е също да се прилагат препоръките и конвенцията. Най-важното задължение на е, инспекциите по труда е да защитават работи, работниците е, и за тази цел е, те трябва да бъдат обучени по отношение на това какви са правата и правомощията им, е, инспекциите по труда е, са е, нещо като система за ранно предупреждение по отношение на принудителния труд в сектори, където е, има слаба синдикална защита. Искам да кажа няколко думи за събирането на данни. В проекта за нова директива се предлагат национални звена за подаване на данни. Става дума за независим механизъм, който не е свързан с мандата на определено министерство и този механизъм мисля, че е достатъчно подходящ подходящ за наблюдение на всички форми на трафик на хора и експлуатация на хора. А, първо, обаче, трябва да се предложи ясна дефиниция на жертвата. В предложената директива се посочва, че това е лице, което ще получи помощ и закрила, когато компетентните органи са получили сведения, че това лице евентуално е станало жертва на нападение. Това е в член 2 и 3 обаче не се уточнява какъв, какво указание ще бъде това, каква индия indication, както е посочено на английски. Има е, един списък от е, индикатори, прилага се метода Delphi, това са показателите Delphi, е, които са свързани с специфични модели на проучвания. Става дума за проекти от пилотен характер в различни страни. Чухме нещо за тези проекти от представителя на Frontex. Около 5% от населението, което е било обект на наблюдение, е, имам предвид е, мигранти, са били жертва на трафик на хора. За известно време те са извършвали принудителен труд. Е, цифрата изглежда ниска, обаче в крайна сметка тя е много по-висока, отколкото може да си представим. Тук е ясно, че много малка част от жертвите на трафик на хора могат да бъдат идентифицирани, за да им се помогне. Трябва да се използват индикаторите Делфи, за да може да се проведе скрининг и да данните да се въведат в националните бази данни, за което обаче са ни необходими по-добри структури и по-добри процедури, за да могат да се изготвят профили, да се проследяват тенденции на извършителите и на жертвите. Накрая искам да кажа няколко думи за превенцията. МОД установява, че предложената директива се подкамват държавите членки да вземат съответните мерки, за да се намали търсенето на лица, които могат да бъдат обект на трафик на хора. Това означава, че МОД трябва да насърчава държавите членки да извършват по-цялостни действия по прилагането на бъдещата директива, което означава да се проверяват по-точно договори договорите за назначение, какви са практиките на назначаване на лица и е, с това да се помогне в е, противодействието на трафика на хора много често има агенции по труда, които са незаконни и те играят много голяма роля в трафика на хора. И тук трябва да се предвидят специфични програми за превенция, най-вече насочени срещу жени мигранти и деца мигранти. Трябва да се помисли и за това, че мъжете също могат да бъдат обект на трафик на хора и когато се говори за превенция, трябва да се включват и мъжете. МОД смята, че организациите на работодателите и на работещите трябва да бъдат включени в противодействието на трафика на хора, най-вече в сферата на превенция комисията социалните партньори могат да играят също много важна роля, също когато остава дума за медиация и е, накрая искам да посоча е, още нещо. МОД е, с задоволство установява, че в проекта за директива се обръща особено внимание на правата на човека, Имам предвид хартата на основните права, текстовете насочени против дискриминацията, текстовете за защита на децата и всичко това е много важно, когато става дума за противодействие на трафика на хора, да имаме единна стратегия. Това е изключително важно за превенцията и за устойчивостта на нашите действия. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. А сега искам да изразя надеждата си, че поне накрая ще получим някаква оценка, поне на обема на, на, на трафика. Сега обаче искам да дам думата на госпожа Лидия Р, която е председател на парламентарната асамблея на подкомитета на съвета на Европа за търговията с хора. Благодаря. Благодаря е, и за поканата, изпратена на съвета на Европа. Искам да ви поздравя, че сте поканили ни толкова разнообразни оратори. Тук чух толкова интересни нови гледни точки, които ме изнадаха, макар дългогодишната ми работа в тази област. Много интересно е беше да чуя предишния панел, в който се спомена, че трафика с хора на много пъти не се разглежда като приоритет и ние всички тук трябва да си зададем въпроса как можем да изведем борбата с трафика на хора като приоритет, както направихме по отношение на трафика с а, наркотици. Мисля, че най-важно да се спре търговията с хора, отколкото търговията с а, други стоки. Присъствието тук е доказателство, че споразумението между Съвета на Европа и Европейския съюз за укрепване на сътрудничеството между двете е, асамблеи е, е, функционира и се надявам на засилено сътрудничество, тъй като е, е, в случая става въпрос за идентична тематика и богат опит и на двете институции. Аз лично съм член на парламентарната асамблея от 1991 година. Работих по първия доклад за проституцията и насилствената проституция. От години парламентарната асамблея на съвета на Европа работи по а, трафика с хора. През 1997 година поискахме да бъде прията конвенция която беше официално приета през май 2005 година на среща на високо равнище в а, Варшава. А, Комисията по законността а, към съвета на Европа се гордее с тази конвенция, не само защото Инициативата бе е, именно на Комисията за равенство между мъжете и жените, но и защото това е, е пример е, за е, участието на нашата комисия в е, разработването, формулирането на текста на конвенцията. Тази конвенция е, на съвета на Европа влезе в сила на 1 февруари 2008 година и към днешна дата 28 европейска страни, от които 18 членки на Европейския съюз са ратифицирали. Подписана е от други държави. Но има и такива, които нито са подписали, нито са ратифицирали тази конвенция и смятам, че трябва да им се потърси обяснение. Конвенцията на съвета на Европа е завършен инструмент в областта на трафика с хора. Не само защото съдържа елемент на защита на човешките права и защита на жертвата като един от приоритетите и от друга страна преследване на извършителите, но също защото предвижда създаването на контролен експертен орган, кое, който поне на хартия а, изглежда ефикасен и трябва да бъде обмислен. Този контролен орган, съставен от международни независими експерти, според мен гарантира независимостта на оценката а, за приложението на конвенцията. Мога да се надявам, че каквото и да бъде проследяването за приложение, което ще се преди в директивата, е, мониторинга за приложение на конвенцията ще се прави паралелно с това, защото тук става въпрос не само за последователност и би било абсурд да обясним на общите ни избиратели, защо две европейски институции, които работят по една и съща тема, нямат общ механизъм за контрол и проследяване. Основните елементи са предотвратяване, преследване и защита. Конвенцията защищава всички жертви, жени, мъже и деца, независимо от вида трафик, дали е, е насилствена работа, дали е сексуална експлуатация. И, и, изброени са всички видове експлоатации, например а, насилствено даване на органи и други. Конвенцията има национален и транснационален характер, нещо, което беше споменато от представителите на Европол и на Евроюст. И не е необходимо да се преминават границите, за да има е, деяние трафик по смисъла на конвенцията. Там има и текстове, където се квалифицират жертвите, е, сроковете. И тук ще помоля колегите от парламента да запазят е, една разпоредба, която беше трудно постигната в съвета на Европа, защото нито една държава членка няма желание да предостави време за размисъл на срещите, а срещите се нуждаят от такъв срок, за да могат да решат дали искат или не желаят да сътрудничат. Напълно съм съгласна с казаното тук, че трябва достатъчно време и яснота на жертвите и затова срок от 30 дни е много важен. Механизмите за обещетение, за обжалване и за репатриране също са предвидени. И съм съгласна, че е много важно да се идентифицира естеството на експлоатацията, защото а, много често жертвите са жени и трябва да има специфични мерки. Мисля, че няма нужда да навлизам в повече подробности. Но пак ще кажа, независимите експерти към съвета на Европа този от орган вече започнаха първата си операция. В момента те наблюдават и контролират 10 държави, от които 6 от Европа, Австрия, България, Кипър, Румъния, Словакия, а другите Албания, Молдова, Гър... Грузия. Като това проследяване ще продължи до септември 2011 година и Белгийското председателство съобщи, че ще организира конференция. Се надявам до тогава вече да имаме убедителни резултати. И тук накрая ще се обърна към представителите на тези от държавите, които не са ратифицирали конвенцията, да направят всичко възможно да го сторят, защото Е, трябва в е, Европейския съюз да се следва същата логика, както в, Европ... в съвета на Европа. Надявам се, че конференцията, която ще организира Белгийското председателство през октомври и конференцията, която съвета на Европа иска да организира през декември, ще ни позволят заедно да се борим за едни и същи норми в борбата срещу трафика с хора в името на защитата на жертвите и в интереса на смислеността на тези усилия. Мисля, че така по-лесно ще можем да обясним на нашите е, избиратели какво правим, защото иначе ще излезе, че две институции вършат нещата съвсем различно една от друга. Thank you, Madam Air, for your... Благодаря ви, госпожо Ер, за вашето много интересно изказване. Благодаря ви, че изтъкнахте необходимостта от е, по-близко сътрудничество е, между европейските институции. Сега искам да съобщя един не много приятен въпрос. Тъй като времето напредва, е, съпредседателите решиха да проведат съвместна дискусия накрая. Накрая на всички изказвания. И ние е, си отбелязахме е, кои членове на Европейския парламент са поискали думата. Бих искала да помоля нашите чудесни докладчици да останат тук. И е, съответно искам да помоля и колегите за малко търпение. Защото, както виждате, имаме чудесни докладчици от различни области. Е, е, те се занимават с този въпрос е, от различна гледна точка, от дълго време и за това би било шалко да не ги слушаме. Сега искам да помоля следващия участник в пенала, представителя на Международния съюз за запасете децата, Ребека О'Нил, а, също така и представителя на УНИЦЕФ, УНИФЕМ и представителя на шведската полиция. Благодаря на участниците в предишния панел и очакваме участниците в следващия. Благодаря ви. Има толкова много различни точки около темата. Само за един следобед е, ние чухме много интересни изказвания и тъй като докладчите са на лице, бих искала да ги помоля да направят изказванията си и после е, дискусията да бъде съвместна. Първо, Ребека Онел, защитата на търсещите обежище, мигриращи деца и деца, които са обект на трафик. Имате думата. Благодаря ви за поканата да участвам в семинара днес. Да се запазят децата е в част от политиката за защита на европейско и на национално ниво, обекта е на изследвания. Имаме програми за изследвания във връзка с трафика на деца, както в Европейския съюз, така и с трети страни. Е, в Брюксел ние сме част от работна група на неправителствена организация за защита на децата. Аз специално ще е, е, представя тази работна група. Тя има становище по предложената директива. Това е наша съвместна реакция на предложението за директива. Нека сега да се спрем на няколко въпроси във връзка с подкрепата на деца, които са обект на трафик и това да се впише в цялостния европейски контекст. Всъщност, трафик означава да бъдеш преместен за експлоатация по силата на заплаха или насилствено или е, под някаква заблуда, в различни случаи за просене, за сексуална експлуатация, това е явно нарушение на човешките права. За е, деца е, обаче няма принуда или миграция, така че всъщност трябва да се борим срещу извършителите на престъплението, но също така и да защитаваме жертвите. Каква подкрепа оказваме? Това включва физическа, психическа и социално възстановяване. И искам да наблегна на три основни точки. Първо, достъп до помощ и подкрепа. Само по себе си това трябва да бъде признато като право, т.е. не трябва да бъде зависимо от желанието на жертвата дали да бъде свидетел или да участва в каквато и да било процедура и дали ще иска да сътрудничи в каквото и да било обстоятелство. Второ, подкрепата трябва да бъде на разположение на всички, които са страдали в ръцете на трафикантите. Тоест, е, страни извън Европейския съюз, е, чието е, статус на мигранти няма да бъде сигурен. А, освен това, в случая с трафика на деца, трябва непременно да има подкрепа. И съответно, трябва да има специална защита за закрила на децата и трябва да се имат предвид основните потребности и права като деца. Има е, ключови препоръки към парламента и от името на парламента. Както вие чухте, предложената директива е много е, важна е, стъпка напред, защото се очертава рамка. Не се засилва борбата срещу трафика, а по-скоро предотвратяването на трафика и по този начин се засилват правата на жертвите. И това е много важно предложение. Предложение, което изисква държавите членки да подчертаят, че по-добрата защита не е свързана с желанието на жертвите да сътрудничат. Това е, е много голям напредък, за да може европейското право е, да бъде хармонизирано с международното право. Но това, което не е така сигурно е, че лица от трети страни е, ще имат гаранции за достъп до подкрепата, която се оказва по силата на директивата. Предложението подчертава, че не трябва да има условия за право на престой, както в друга директива се изисква. И това е нещо, което Европейския парламент трябва да има предвид. Е, много често е, Европейския съюз иска да има право на престой, което да бъде законно и няма никакви изключения за лица, които са обект на трафик. Това означава, че нито европейското право, нито националното, жертвите на трафик могат да бъдат репатрирани е, и няма да получат никаква подкрепа, за да се възстановят. Директивата от 2004 година дава дава възможност за право на престой само на лица, които сътрудничат в криминалните дела. И това трябва в случая да се преразгледа. Тъй като се има предвид, че Лисабонския договор влезе в сила и че това дава възможност да има по-добра интеграция при защитата на лицата, ние искаме парламента да разгледа дали сегашното предложение трябва да съдържа поне признаването, че всички жертви трябва да получат помощ и подкрепа, че това е тяхно право, независимо от статута им като мигранти. Е, е, може да има различни инструменти, които засягат трафика с човешки същества, но трябва да сме сигурни, че няма да има никакви пропуски. А директивата, която се предлага, дава холистичен и интегриран подход. Това трябва да бъде ключов инструмент, за да се определят несъществените потребности, за да се спазят неправата на тези деца. И връзката на тези принципи е, с други аспекти на състоянието на лицето. Дали дали примерно са от трета страна или е дете. Е, по отношение на децата предложението е ясно. От държавите членки е, се изискват специални дейности за закрила на децата, е, които са жертва на трафик в интерес на децата. Но ние искаме в директивата да се признае, че специфичната закрила трябва да бъде включена в по-широка национална система за закрила на детето. Система за закрила на детето, в която има много компоненти, които трябва да бъдат координирани, да бъдат засилени за да може да е, закрилят действително детето. Може да има различна координация между сектори, работна сила специално за децата и защо въпроси свързани с закрилата на детето. Директивата а, може да подчертае, е, че трябва да има координация с националните е, служби е, за социална помощ и това предполага, че детето, е, което е област, а, обект на трафик, е първо дете и трябва да получи защита на правата си по силата на националното право като дете това е много важно, особено с деца, които са от трети страни. Много е важно и при случаи на просене, както вече казахме, защото ще е много трудно да се каже дали е, детето действително е обект на трафик и е, а във връзка с деца, без които са безпризорни, когато децата са отделени от семейството си, има стълкновение на интереси. Трябва да има специален представител на детето, обаче закона не определя каква трябва да бъде квалификация комуникацията на този представител на детето. Тоест, е, трябва да е, се знае каква е квалификацията на лицето, което ще бъде е, в някакъв смисъл закрилник на детето. И парламента, и съвета трябва да видят какви да бъдат разпоредбите, във връзка с предложенията за убежище, които са преразгледани. Европейския съюз трябва да разгледа специални разпоредби за безпризорни деца, това са хоризонтални мерки. Те трябва първо да определят идентификацията на детето, неговата закрила и трябва да има защита срещу опасност от трафик с това дете. През последните седмици съвета по правосъдие и вътрешни работи прикани комисията да прецени дали европейското право дава е, достатъчна защита на детето и достатъчни процедурни права на всички безпризорни деца, независимо от това дали търсят убежище, дали са легални мигранти и така нататък. Е, пак казвам, децата трябва да бъдат разглеждани преди всичко като деца. Е, парламента трябва много внимателно да се замисли дали има потребност от нови разбираеми мерки защото ние не трябва да забравяме факта, че има реални ограничения на защитата, която се предлага на деца, които идват от трети страни. Е, предложената директива не осигурява такава закрила, няма достатъчно внимателна проверка дали децата няма да се върнат обратно в страната си, където отново да попаднат в ръцете на трафикантите. Е, директивата е, за репатриране е достатъчно специфична в тази област. Ние трябва трябва да имаме предвид е, че някои страни искат да създадат центрове, където могат да бъдат изпратени безпризорни деца. Дори страна като Афганистан, която иска да осъществи някаква система за закрила на децата, и, където има защитни мерки, е, се опитват да са сигурни, че тези деца няма да попаднат отново в ръцете на трафиканти. Трябва да сме сигурни, че тези мерки ще се приложат колкото се може по-скъпо, е, по-късно и че тази директива ще бъде директ... Е, стъпка по пътя. В днешния семинар е, са включени и много други препоръки, като например препоръка за рано идентифициране на е, лица, обект на трафик. И ние вярваме, че държавите членки могат да бъдат насърчени за създаване на механизми е, за идентифициране на лицата. Например, Делфи критериите са много важни и не преследване, на наказателни мерки, това вече беше споменато. Е, член 7 трябва да се промени и трябва да бъде, трябва държавите членки да бъдат длъжни да не преследват деца. И ние искаме да се преразгледат мерките за деца, които са жертви на престъпления, деца, които са обект на трафик, трябва да имат правна защита, правно представителство и и в заключение, ние искаме да насърчим Европейския парламент силно да подкрепи предложението на комисията а също така е, искаме да насръчим Европейския парламент да продължи подобрението на законодателството. Like ask... Благодаря. А сега искам да поканя госпожа Фадела Айранс да вземе думата. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, Днес е, искам да говоря от името на 6 агенции към ООН, които са изброени в е, програмата. Ние работихме заедно, за да разработим общо становище във връзка с предложението на Европейската комисия за директива за трафик на хора и също така ние се споразумяхме за най-важните точки, които се отнасят до нашите агенции. Има е, едно малко обяснение на случая. Е, има и издадени препоръки и се надяваме, че е, тази фонова информация и конкретните препоръки ще ви помогнат във вашата работа. Може да ги получите по интернет. Днес сме се концентрирали върху една от най-важните теми, която също се подчертава в нашия съвместният отговор. Като агенции към ООН ние полагаме усилия да защитаваме интересите на държавите членки тук става дума за престъпление, което представлява много голямо нарушение на правата на жертвите. Имам предвид на човешките им права. Обикновено е, става дума за жертви, които се нуждаят от е, помощ, които се нуждаят от закрила и за това ние Приветстваме намеренията, които се изразяват. Тук наистина трябва да бъдат въведени нови разпоредби, които да уреждат дейността за противодействие на трафика на хора. Трябва да се избере цялостен подход, което означава, че трябва да се включат трите П. Ние казахме това нещо вече. Тази директива дава шанс на Европейския съюз да приложи този цялостен подход и да осъществява мониторинг е, в пълен обем. Аз ще се спра по-късно на тази тема. Преди няколко дни е, специалният е, пълномощник на ООН по трафика на хора още веднъж напомни, че усилията в сферата на противодействието на трафика на хора винаги трябва да се обвързват с подхода за правата на човека. Трябва да се предлагат мерки за защита, а такива мерки за защита могат да се предлагат в момента само в рамките на наказателните производства. Препраща се към член 11, въпреки посочената цел да се предлагат специфични мерки за защита на всяка жертва на трафик на хора. Това е цитат и ние се надяваме, че парламента и съвета ще бъдат готови да премахнат премахнат тези ограничения по отношение на мерките за защита на жертвите в директивата. Искам да посоча и основния принцип за непредаване на лицата. Тук не само по условията на Конвенцията за бежанците държавите членки на Европейския съюз са обвързани, но и по картата на Европейския съюз за правата на човека. И тук искам да подчертая член 19 от картата на Европейския съюз. Става дума за защита от предаване или екстрадиция или реадмисия. Тук пак се говори за този принцип на Орафомон, защото още веднъж подчертавам, лица не трябва да се предават, когато има потенциална опасност да станат жертва на преследване. В преамбюла трябва да се извърши препратка върху принципа на Орафомон и също така да се окаже, че Конвенцията за бежанците действа без всякакви ограничения. Трябва също да се очертаят много ясно потребностите на жертвите е, защото това е определящо за съответните мерки, които ще се вземат е, за тяхната защита. Разбира се, е, ако те желаят да се върнат доброволно в страната, трябва да се признава, да се извършва признаване от страна на съответната държава или да се вземат други мерки за защита на жертвите. Но защитата на жертвите може да действа само когато има национални механизми за това. Цел, разбира се, е да се предлага помощ за жертви в взаимодействие с съответните организации. И тук ние ценим много това, което се предлага в член 10.4. Представителите на агенциите още веднъж посочиха колко важни са тези механизми в държавите членки и допълнително едно изследване на Върховния комисариат за беженците за идентифициране на жертви на трафик на хора от октомври 2009 установява следното, че има много празноти в практиките на отделните държави, когато става дума за съвместимост на съответните е, разпоредби, правни разпоредби, е, приложими върху жертвите на трафик на хора. Искаме в текста да се извърши препратка, е, която да оказва към сътрудничеството между изпълнителните органи, органите за предоставяне на удежище и лицата, които се нуждаят от национална защита. Националните механизми могат да бъдат ефективни само когато съответните служители установят контакт с жертвите и когато тези служители са съответно обучени. Разпоредбите на член 15 във връзка с обучението ги приветстваме, най-вече когато става дума за обучение на съдии, гранични служители, социални работници и така нататък. Става дума за един широк подход при обучението и повишаването на квалификацията, защото има различни ситуации, които трябва да бъдат обладявани, когато става дума за защита на жертвите. това изисква различни механизми на защита право на безплатна правна помощ. Това е отрешаващо значение за практиката, когато трябва да се предоставя защита и трябва да се разглежда като важен елемент от комплексните европейски процедури и производства. Естествено, жертвите много често не могат да разчитат на квалифицирана правна помощ и за това такава правна помощ е изключително важна. Тя трябва да се предоставя на жертвата, защото е в нейния интерес. По този начин може много рано да могат да бъдат установени какви са конкретните потребности на жертвата и е, да е, се гарантира съответните лица да участват в е, досъдебното производство има е, също един момент, който приветстваме е, и това е непреследването на жертвите на трафик на хора. Обаче трябва да се подчертае, е, че е, трябва да се спазват принципите и насоките на правата на е, човека в ОХЦХР, където се посочва, че жертвите на трафик на хора не трябва да бъдат преследвани разследвани по отношение на незаконното им пребиваване в страни по предназначение, транзитни страни и така нататък, когато става дума за това, че са станали жертва на трафик на хора. Неприлагането на наказания върху жертвите, непреследването на жертвите, е, е много важно, защото тези лица всъщност са извършвали престъпни действия не по своя воля. Също искам да посоча член 79. Е, е, няма сега да се спирам подробно. Само ще кажа, че това, което имаме да посочим в тази връзка е посочено в съвместното писмо. Важно е също да се прилага специфичен подход по пол. Най-често често подходите са от общ характер и се отнасят за мъже и за жени по еднакъв начин, но мъжете и жените по различен начин стават жертва. Жените и момичетата е, естествено са в много по-голяма степен изложени на този вид е, престъпност, а за мъже е много често е, трудно да се намерят съответни програми, които да гарантират защита, така че когато се изготвят такива програми и когато се вземат такива мерки, трябва да се отчита половата специфика и това да се отрази в обучението на съответните служители трябва да се взема предвид е, равнопоставеността на половете, трябва да се взема предвид е, и е, факта, че по пол някои лица могат да бъдат изложени на малко повече не малко повече престъпни действия. И е, още веднъж искам тук да посоча, че трябва да се събира данни за защита, за оказване на помощ за, на жертвите на трафик на хора и е, респективно ние приветстваме всички тези мерки на националните докладчици които се прилагат в допълнение към националните механизми за наблюдение и отчетност, смятам, че за Европейския съюз ще бъде добре да посочат докладчик за Европейския съюз по трафика на хора, така ще се осигури последователност в подхода и ще има видими резултати в борбата срещу трафика на хора. Смятам, че това ще подпомогне европейските институции. Уважаеми дами дами и господа. Аз искам да допълня това становище оказвайки към необходимостта от повече защита на децата, жертви на трафик на хора. Това е в интерес на децата и ние използваме възможността да подканим парламента и съвета да приемат още законови разпоредби в закрила на децата, да търсят нови решения за помощ и интеграция в обществото на такива деца. Скоро имаше план за действие във връзка с малолетни без предружител. Там беше е, изказан апел или призив за по-голяма защита на тези деца. Не искам да повтарям казаното от преждеговорившите, поради което приключва моето изказване. Благодаря. Uh, Благодаря ви наистина съжаляваме, че последните докладчици са под натиска на времето, както обикновено. Обаче е много важно да дадем думата на всички и е, да им се даде шанс да говорите. Искам да се обърна към Мац Полсън, който е анкетьор в полицията в Швеция в звеното за борба срещу трафика. Благодаря ви за възможността. Аз съм полицай в Йотеборг, в Катеборг, в Швеция и съм много щастлив да мога да участвам в този семинар. И много бих искал понякога да някой от вас да може да ме придружи и вечер в патрулите в Гетеборг, за да види как на практика се борим с трафика с хора. Знам, че разполагам с малко време, за това ще се опитам да сгъстя своето представене. В този, е, в тази, в тази област работя от 7 години. Това е наистина доста трудна сфера. Следих войната в Казахстан, ходил съм в Нигерия, Дания, Холандия, в Италия. Срещал съм се с представители на всички тези страни. И трябва да ви кажа, че в тези контакти именно се научава изключително много, защото успяваме да получим някаква обща картина – през всичките тези години в разговорите с такива хора, които много често са представители на страни, които, където, които продават децата си на Запад, в страни, където покупателната способност е по-висока, съм установявал колко е недопустимо самия факт, че човек само защото има пари може да купи нещо или просто защото иска да има сексуална връзка с дете, момче или момиче, или да, да има ефтина рубиня, не е допустимо един човек да бъде собственик на друг. Не е допустимо, когато един, е, една е, двойка иска да има деца, и не може да има, да отиде ей така, както имаше случай в Гватемала, да се свърже с а, един а, м, престъпник, който просто им отвлича деца и после дете и им го предава с, с, с участието на корумпираните власти на страната. Ще се побързам, ще побързам наистина. Ще ви кажа, че като полицай аз преследвам две основни цели. Първо, да се боря срещу организациите, които се занимават с трафик на хора и от друга страна да помогна на жертвите, мъже, жени, деца, за да могат те да започнат нов живот. Ние се опитваме да им помогнем. Работим с социалната администрация, с неправителствените организации. Даваме си сметка, че трябва да, целим, е, е, да се целим и в ръководството, и в базата на престъпните организации. Като същевременно много често се налага да преследваме и клиентите, които купуват услуги, знаеки отлично, че хората, които предоставят тези услуги, са жертви на трафик. Бих искал да спомена и програмите за свидетелите, с които разполагаме Швеция и които според мен са прекрасен пример. Знаем, например, че има няколко млади рускини или нигерийки или жени от други страни, които а, проституират по на Гетеборг и които зависят от една организация. Ние събираме в момента средства и доказат, свидетелства и доказателства за тяхната дейност и се свързваме същевременно с социалната администрация, защото много често тези момичета, понякога и момчета, са малолетни – Искаме от социалните служби да подготвят жилища за тези лица. И когато нападнем престъпната организация, вече сме гарантирали защитата на жертвите. съсредоточаваме усилията си предимно върху жертвите. Първо има кратък разпит в, комисарията, националност, възраст, име. Причините за престой им в Швеция, заниманията им. Не питаме да задълбочаваме раз, разпита, дали са проститутки, дали работят на черно. Знаем в общи линии коя какво прави, но нарочно не задълбочаваме, защото а, обикновено при първия разпит те са склонни много да лъжат, защото организацията, която ги експлуатира, ги е инструктирала при полицейски разпит да дават определени отговори. Затова много често в началото ние избягваме да задаваме тези въпроси, а се опитваме да изградим с тях отношение на доверие. Предоставяме им достатъчно време и често това дава резултат. Изслушваме ги, опитваме се да изградим приятелски отношения. Отиваме много често някъде край Гетеборг на красиво място, правим, си, правим снимки а, и им предлагаме да ги изпратят на семействата си, защото по този начин семействата а, вярват, че те живеят добре. Така постепенно започваме да говорим с тях за техните семейства, брати и сестри, отвеждаме ги в а, приятни места, някои кафенета, защото много често това са интелигентни деца, които просто са имали един изключително тежък живот и докато се изградат такива отношения на доверие, е необходимо наистина доста време и много търпение. Много често се опитваме просто да бъбрим за тях за какво ли не. Например, когато става въпрос за рускини, намираме човек, който знае руски, защото така се отварят вратите. Разбираме какво точно става в Русия. И лека по лека успяваме да се доближим до тях. И след като преминем тази първа крачка, нещата се улесняват. Понякога нещата изглеждат наистина отчаиващи, но аз съм убеден, че могат да бъдат решени много повече проблеми, отколкото си мислим в началото. И в заключение ще кажа, че много сме разработили такива типични разговори. Например, 18 млади рускини бяха пристигнали по този начин в Гетеборг и благодарение на една рускиня която говореше лошо шведски, успяхме да проведем с тях разговори, за да разберем дали ще има още е, новодошли от Русия. И представихме се за клиенти, Питахме колко се плаща, колко струва, може ли да се вземе е, момичето в къщи, в колко часа. Такива телефонни разговори сме разработили. Клиента знае много добре, че когато набира този номер, си купува сексуална услуга. И когато слушаме тези разговори, си даваме сметка, че той е абсолютно наясно че е, хората, които му предоставят тези услуги, са жертви на трафик с е, наркотици. И това е едно чудесно доказателство. В е, рамките на процеса това, ние използваме подобни доказателства. И много често клиентите на процеса признават, че са купували такива услуги. Това ни помага много, защото иначе има едно момиче, което се изправя само срещу трима-четирима яки ръководители на престъпна организация. Остава ли ми още малко време? При всички, които са временно пребиваващи, има една възможност да им се помогне. Много често става въпрос за разрешение от 6 месец, за 6 месечно пребиваване жертва, а, обаче позволява а, жертвите все пак да ползват медицински грижи, да получат известна сума пари, която да им помогне, да им позволи да си купят най-необходимото. Предоставя им се и жилище. Това не е норма, но по принцип социалните ни служби осигурява така, защото много често знаете, че съществува и така наречения стокхолмски синдром а, и в, в първите месеци те продължават да защищават своя сводник, своя палач, както и да решите да го назовете. Преди малко слушах Стив Харви от името на Европол, който заяви, че често не, се, е, не успяваме да създадем среда, която да сплашва, да обесърчава престъпните организации. Но при подслушването ние много често сме чували е, изрази, като изразите на английски, факт да полез, факт да свидиш лал, да подяволите полицията и шведското законодателство и, и е, е, така научавам много и за клиенти, и за престъпните организации. Е, ви? Е, много беше важно, научихме повече неща. А сега искам до сегашните докладчици да останат с нас. Още двама колеги ще се изкажат и после ще пристъпим към заключението. Представителя на Международния наказателен съд Куно Джи Тарфусер и също така Мария Грация Джан Маноро. Заповядайте при нас. Е, така, госпожа е, Грация Джан Маниоро е представителка на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. You... Thank you very much. Uh, now we will... Благодаря ви. Сега две последни изказвания. Надявам се да ни останат минути за дискусия, е, за да можем да покрием цялата част от срещата и е, Едит Бауер е, ще е, направи последните заключителни бележки. Господин Хано Терфусер, който е съд в досъдебното производство, заповядайте за заключение. You, Благодаря ви, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за поканата, макар че Международният криминален съд не е упоменат като е, част от инструментите е, в е, преамбюла на Европейския парламент е в резолюцията му от 10 февруари 2010 година. В началото ще направя кратък анализ на разпоредбите е, на е, Международния наказателен съд във връзка с престъплението трафик. Въпросът е дали трафика попада в юрисдикцията на Международния наказателен съд е по-малък, отколкото се очаква. От една страна е, трафика като такъв, е, е, буквално казано, не се квалифицира като престъпление в статута на Международния наказателен съд. След като се приключи списъка по член 71 от този статут, само дейности, различни от трафика, са упоменати по член 71. Член 71 алинея С криминализира поробването, докато алинея G, Ж е, е, включва сексуално поробване или всяка друга форма на е, сексуално насилие. И накрая 7, 71 е, алинея К, клауза Generalis, в е, е, която е, се включва като престъпление срещу човечеството всяко друго действие от подобен характер, което преднамерено предизвиква голямо страдание или сериозни нарушения на психическото или физическото здраве. Това е край на цитата. С други думи, по-скоро се набляга на последиците, отколкото на самото поведение, което е довело до тях. От друга страна обаче, Търговията с хора е включено в същия член 7 на статута на съда. В устава на съда, защото в параграф 2 има изяснение във връзка с значението и обхвата на деянията, включени в параграф 1. Член 7.2c е, е, включва, че е, конвенцията от 66-та година за робството квалифицира поробване предполага упражняване на всички или част от властите, свързани с собствеността върху лице и включва упражняването на такава власт в случай е, с търговия на тези хора и в частност, жени и деца. Още нещо. Е, елементите на престъплението включва е, оказване на е, правна помощ при тълкуването на този устав и при престъплението поробване, за да се квалифицира такова деяние, трябва извършителя да е упражнил едно или всички права, свързани с собствеността върху дадено лице, като например закупуване, продаване, преотстъпване на лице или на лица или налагането и върху тях на ограничение на свобода. Това е край на цитата. Има и една е, брешка под линия, за а, обяснението във връзка с, с елементите на деянието, за да бъде квалифицирано като престъпление. Т.е. посочени са правните инструменти, обаче като цяло а, правниците не им се доверяват, а, защото елементите на престъплението и бележката под линия а, поясняват по-ясно какво се има предвид. Но тази брешка под линия номер 11 добавя, че цитирам, разбира се, че поведението, което е описано, включва търговия с лица, в частност с деца. Край на цитата. Същата квалификация имаме и поведение, което води до сексуално поробване. Трябва въпреки това да се добави, че всяка форма на поведение, е, която е упомената в член 7, се свежда до престъпление срещу човечеството, само когато са извършени е, като част от е, широко обхватна или системна атака е, срещу гражданско население с съзнанието, че се извършва нападение. Обикновено имаме препратка към незаконно насилие като част от престъплението срещу човечеството. Практиката на съдилищата допълва, е, че статута на международните инструменти се позовава на поробване или търговия като забранено поведение, но те са различни, защото е, е, разликата между двете е различна. според нашия устав, трафика може да доведе до поробване, докато международните инструменти посочват поробването като форма на поведение, което може да доведе до трафик. С други думи, трафика е по-тясно понятие от поробването, но обратното също е вярно съобразно международните инструменти. Това е само частно припокриване. при покриване за да се види е, как ще се координира е, прилагането на правото на национално и международно ниво. Е, сега, практиката на нашия съд се ръководи от принципа на допълня... допълняемостта. В преамбюла към устава има препратка към системното задължение на държавите да преследват международни престъпления, докато съда се намесва, когато държавата, която има правна практика по определени престъпления, или не желая, или не може да преследва тези престъпления. Повече от очевидно е, че ако случая засяга по-тясното определение на поробването, то тогава Международния съд ще бъде компетентен и правилата за допълняемост ще се прилагат изцяло. Какво става обаче, ако имаме поведение различно от поробване, което все пак би довело до трафик в е, широкия смисъл, по който се определя от международните инструменти. Този въпрос е по-скоро от академично естество, защото и двете формулировки почти напълно съвпадат. В край на кращата мисля, че и двата подхода могат да се прилагат. От една страна, някой може да заяви, е, че трафика, както е по устава на съда, трябва да се е, разбира в по-широк смисъл, докато в международните инструменти се стеснява. От друга страна, ограничителният подход, всяко поведение извън границите на тясната дефиниция в устава на съда, тогава ще попадне в е, правната практика на Международния съд. Искам да мисля, че не е моя работа и не трябва аз да взимам страна. Но, все пак, какъвто и да е подхода, е, няма спор, че поне една разпоредба е, защитава тясното сътрудничество между националната съдебна практика и е, Международния съд. Е, международния съд. Особено е, по материята трафик. Това е член 1939. Трябва да има сътрудничество между държавите, не само е, при престъпления по силата на националната съдебна практика, които се преследват от националните правораздавателни органи, но също така и при поведение, което води до тежки престъпления по силата на националното законодателство на всяка държава членка. С други думи, няма никакво съмнение, че търговията с хора, независимо от това дали се включва в тълкуването на устава на съда, се квалифицира като тежко престъпление. Но каквато и да е квалификацията, е ясно, че Международният съд е част от букета от институции, е, които е, трябва да се борят с такива престъпления. Престъплението, както вече казах, е, накърнява човешкото достоинство. Ето защо, според мен, съобразно устава на съда и инструментите, предвидени в преамбюла на много международни инструменти, които се занимават с търговия с хора, в никакъв случай няма да бъдат неуместни защото, както е, научих от 35 е, години работа като е, прокурор в Италия, сътрудничество на всички нива и с всички възможни институции са фундаментални е, за ефективната борба срещу всяка форма на престъпление. Thank you very much. Now we have one more concluding remarks from Maria Grazia Gianmarinaro. Maria Grazia Джан от ОСС. Моля. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, дами и господа, Искам да благодаря най-сърдечно на вашата комисия Либе и също така на комисията ФЕМ за това, че ме поканихме и ми давате възможност да е, дам своя принос в този толкова важен семинар. Искам да кажа няколко думи за моя мандат. Специалният представител за противодействие на трафика с хора беше институция, която беше създадена през 2003 година и това е много важен мандат на всички 56 държави членки на ОССЕ. Ние желаем да противодействаме на тази модерна форма на робството, като прилагаме подход, който е цялостен и който се основава на правата на човека Трите измерения на нашата дейност се покриват тук политически, военни и економически действия, действия в сферата на екологията и на правата на човека. Но, както ви казах, този мандат има естествено много важно измерение, свързано с правата на човека. Ние работим съвместно с правителствата и предлагаме техническа помощ и също технически консултации. Желаем да оказваме съдействие на правителствата да разработват ефективно ефективни методи за противодействие на трафика на хора. Освен това, провеждаме проучвания, изследвания и особено важно е да подчертая, че ние обикновено включваме различни субекти в Съюза срещу за противодействие на трафика на хора и е, Смятам, че това е нещо, което е малко известно. Има твърде малко е, проучвания в тази сфера. Това е първата точка, е, по която искам да говоря. В близко бъдеще ние ще се специализираме върху трафика на хора с цел експлоатация на пазара на труда. Ние до момента сме извършвали много проучвания в сферата на сексуалната експлоатация, обаче, що се отнася до експлоатацията на тези хора на пазара на труда, тук има малко проучвания. Има доста сектори, където се установяват такива престъпни действия в селското стопанство, хранителната промишленост и така нататък. Освен това, трябва да се установи, че търговията с хора хора, трафикът на хора се извършва в големи мащаби и само преди няколко години нещата не изглеждаха така. Аз искам да покажа, че не трябва да се забравя, че е направено много в тази сфера. Международната общност, правителствата са направили много и продължават усилията си в противодействието на трафика на хора. Обаче всичко това изобщо не може да обхване мащабите на това явление. И затова е изключително важно да се установи да се установят много повече жертви, да се идентифицират много повече жертви и да се усили наказателното преследване на извършителите. Трафикът на хора все още е източник на доста високи доходи. Ако се сравни е, трафикът на хора с други типове престъпления, се вижда, че е, това е доста доходоносна престъпна дейност. Опитът е, показва, че тук. Е, Става дума наистина за престъпни действия. МОД е, извършва проучвания е, във връзка с разкриване на други нелегални пазари, примерно за наркотици, е, оръжие или е, тероризъм. Това са само мащабите на нашата дейност. Ние трябва да създадем среда на непоносимост е, за престъпниците и да предложим повече защита на жертвите. Опитът показва, че тези две сфери са тясно свързани помежду си. Защита на жертвата, това е ясно. Е, тук трябва да се прилагат и съответните стандарти, обаче Практиката в някои държави членки на Европейския съюз и на ОССЕ показва, че е, ефектив, дори и най-ефективния подход не винаги дава резултат. Искам да припомня казаното от шведския колега, че трябва да се укрепва доверието на жертвата в органите, които са оправомощени за нейната защита, а това означава да се преследва добра политика, да се предлага съответно обучение на служителите от органите за изпълнение. Това означава също и тясно взаимодействие между органите за изпълнение и неправителствените организации. Няколко думи сега във връзка с предложението за директива. за превенция и противодействие на трафика на хора. Ние приветстваме това предложение на комисията. Тук се предлага един цялостен подход. Съдържат се и някои новаторски разпоредби в тази директива в сравнение с Конвенцията на съвета на Европа която отговаря на доста високи стандарти по отношение на е, правата на човека. Един от най-важните нови новаторски моменти в предложението за директива е презумпцията, че една жертва трябва да получава защита от момента, от който са на лице данни, че жертвата наистина е жертва на... че лицето наистина е жертва на трафик на хора. Тоест, тръгва се още от момента на предположение. Това е съвсем друг подход, различен от този, който до момента се прилага в държавите членки на Европейския съюз. Решение на компетентен орган се изисква най-често, за да може изобщо да се предложи някаква защита на жертвата, а това означава, че за една политика, която наистина е а, е, насочена към закрила на жертвите, а, е, трябва да се гарантират инструменти, които да предлагат тази защита във всички ситуации. Много е важна дейността на инспекциите по труда те могат да разкриват евентуални възможни ситуации и случаи на трафик на хора, търговия с хора на работното място. Разбира се, не трябва да се забравят и мигрантските потоци, и мигрантите като цяло. А не евентуално да се чака тяхното е, екстрадиране, защото голяма част от тях може би са и жертва на трафик на хора. Още нещо, е, което е много важен момент в директивата, това е разпоредбата, според която се изисква е, безусловна подкрепа. Една жертва трябва да може да получава помощ дори и само при наличие на подозрение, че това лице е жертва на трафик на хора. Текстът, който беше публикуван вчера от съвета, предвижда доста е, ограничения във връзка с тази безусловна помощ и тези ограничения будят е, тревога. Затова аз искам да апелирам към Европейския парламент и да помоля да съдейства за подобряване на тази ситуация, т.е. за премахване на тези тесни ограничения. Необходими са ни ясни насоки, необходими са ни ясни указания във връзка с тази безусловна помощ, т.е. помощ без ограничения. И след това искам да засегна още два аспекта. Европейският парламент може да даде много ценен принос за подобряване на текста, който беше публикуван вчера. Екстратериториално правораздаване. Аз мисля, че е, няма съмнение, че трафикът на хора се извършва от е, организирани престъпни групи. Обикновено не става дума за обикновено организирана престъпност, която е, се корени в определени кръгове от обществото, примерно в Южна Италия, а много често става дума за е, трансгранични престъпни групи, които са организирани под формата на мафия, които се заселват в е, целевата държава, и е, действат там. И тук от решаващо значение държавите членки на Европейския съюз е, да вземат съответните мерки за преследване, наказателно преследване на тези чужденци, които извършват е, своята престъпна дейност в държава членка на Европейския съюз, което означава пък, че е, е, законите трябва да са в е, сила не само за гражданите на Европейския съюз, но и за лица, които пребивават на територията на Европейския съюз. И накрая правна консултация и е, правно представителство. Правната консултация е изключително важна е, за идентифициране на жертвата, защото жертвата трябва да бъде и е, информирана е, за това какви конкретни мерки е, ще се вземат във връзка с наказателното преследване и е, в наказателното производство. Тук, разбира се, се засягат и исканията за обещетение. Що се отнася до правните консултации, те са изключително важни, най-вече за малолетните, за децата. Аз мисля, че Силвия Коста посочи това в дискусията. Надяваме се много, че и директивата от 81-2004 за разрешенията за пребиваване ще бъде преработена. Много е, от изказалите се посочиха тази необходимост, защото ако това не се направи, жертвите не винаги могат да съдействат на органите за наказателно преследване или на съдебните органи, защото възоснова на липсата на възможност за такова съдействие се създават много пречки в противодействието на трафика на хора. Безусловната подкрепа на жертвата означава, че трябва да се избере в по-голяма степен подход, базиран на правата на човека, също и в сферата на миграцията и всички аспекти, отнасящи се до нея. Много важни са и механизмите за мониторинг в ОССЕ ние заедно с Европейския съюз сме извършили наистина много в тази сфера до момента. Опитваме се да създадем съответните институции, като например националните органи за отчетност и се надяваме, че съответната директива също ще бъде принос в тази насока. Не искам да повтарям казаното вече за приоритетите, е, когато става дума за жертви деца. Ние прочетохме е, съобщението на комисията и на съвета за малолетни без предложител, като тук искам да подчертая, че трябва да се промени ежедневната практика. Не става дума само за а, е, тези а, процедури, е, които е, не бива да се прилагат при реадмисия на деца, а да се вземат в по-голяма степен е, предвид интересите на детето, необходим е правен представител на детето, за да може да се намери дългосрочно решение. Всяки малолетен който е без придружител, може да стане потенциална жертва на трафик на хора, така че са ни необходими наистина работещи решения. Благодаря. Истината е, че почти не ни остава време за дискусия, но искам да предложа на членовете на комисията е, Либе и Жени да ни изпратят въпроси и това, което ние можем да направим е да ги препратим до докладчиците и е, да ги помолим да отговорят е, и да вземат отношение по коментарите, защото мисля, че времето, което ни остава, няма да е достатъчно за толкова много въпроси. Всички ние имаме много въпроси и много коментари. Бих искала да благодаря на всички участници. Е, остават няколко минути е, за Едит Бауер, която е седокладчик. Едит, заповядай. Заповядай, ако обичаш да е, приключиш. Köszönöm szépen a szót. Egy egész hosszú listát írtam. Това, което би трябвало да кажа, аз за съжаление няма да мога да го кажа. Искам да благодаря на всички присъстващи тук, всички, които търпеливо проследиха целия семинар. Искам да благодаря на докладчиците, искам да благодаря на слушателите. Когато съставяхме програмата на семинара, бяхме планирали 3 часа и половина и смятахме, че времето е твърде дълго. Обаче, мисля, че всички имаме чувството, че е необходимо много повече време, за да се посветим на тази тема. Е, но времето не е неограничено. Искам само да посоча, че е ясно, че имаме много повече въпроси, отколкото отговори, но съм убедена, че всеки е осъзнал, че нашата отговорност е много голяма. Ние наистина трябва да направим нещо в тази сфера. При това наистина трябва да има европейско споразумение. Госпожа Литиер говори за Конвенцията на съвета на Европа и е, е много добре да имаме повече правни основания за тази дейност. Лисабонския договор. Да, обаче има все още препятствия, които трябва да се преодолеят, защото в доклада на комисията и в предложението на комисията се съдържат някои детайли, обаче те не са достатъчни за да обезпечат превенцията и защитата на жертвите това предложение се ограничава само върху някои аспекти. Естествено, има задачи, които надхвърлят тези рамки, надхвърлят законодателните рамки и е, господин Типади говори за това. Много голяма толерантност се проявява към трафика на хора и ако е, се ремонтира една къща, като се плаща малко на работниците, то тогава е, можете да си представите, че тези хора, които работят по ремонта на вашата къща, са обект на трафик на хора. Аз е, не искам сега да се задълбочаваме в сложни въпроси, а да се концентрираме върху нашата отговорност и върху това, което наистина можем да постигнем. Как наистина можем по най-ефективен начин да противодействаме на трафика на хора. Ние не трябва да проявяваме никаква толерантност към този вид престъпност. Обществеността трябва да проявява нетърпимост към а, нея. Обикновено това е така. А заедно с госпожа Хит, аз мисля, че имаме много по-голяма отговорност, защото сме активни участници в разработването на този нов законопроект. Трябва да се намали трафикът на хора, трябва да се премахне това престъпление и на това място искам да ви благодаря най-сърдечно за проявеното търпение и внимание.